liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Скъпи колеги, вземете местата си, моля. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Първа точка е приемане на дневния ред. Има предложение за изменение на дневния ред, по-точно точка 12 и 13. Können Sie bitte die Lautsprecher sonst ein bisschen aufdrehen? jetzt geht's. Бихте ли могли да усилите малко високоговорителите? Да, така е, добре. В момента приемаме дневния ред. Точка първа. Предлага се изменение по точка 12 и 13. Да ги изтеглим утре напред по време на гласуването и да гласуваме първо тях. Това са това са двата доклада на Хорст Шнелхарт. Съгласни ли сте? Добре, в такъв случай дневния ред се приема с това изменение. Езиковия режим е стандартния, пълна езикова комбинация. Сега е, звука е малко по-силен и малко има ехо. Естонски, малтийски и хърватски хърватски може да се слуша и да се говори, докато естонски и малтийски могат само да се говорят, а не да се слушат. На 12 ноември ще имаме извънредно заседание на комисията по темата ЕТС Backloading комисарката ще присъства, ще присъстват експерти, ще имаме достатъчно време от 15 до 18.30 часа да обсъдим предложението. В зала Ян 4Q2 ще се проведе заседанието. На 13 ноември ще се проведе изслушването на кандидата, който ще вземе мястото на Джон Дали. Залата все още не е, е известна, но ще ви съобщим в момента, в който разберем, която, е, в момента, в който разберем от 15 до 18 часа изслушването. Е, на 15 ноември от 9.30 часа започва семинар е, е, по темата за едината гражданска защита в е, зала АСП 5.2. А, а по темата и по темата за емисиите от МПС от 15 часа на 26 ноември в Г3. Томас Умър ще изнесе този семинар. Следват протоколите, разполагат протокол, разполагате с протоколите от 6 септември, от 19-20 септември, няма възражения по протоколите, с което преминаваме към точка 4 от дневния ред. А, избора на трети заместник председател. Петър ли заиска думата по тази точка? Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, Когато а, избрахме новия председател с тримата му заместник-председатели по време на средата на мандата, нашата колежка а, Юта Халк а, с право отбеляза, че трябва да предложим за член на президиума една от нашите компетентни колежки. Янош Кадър, както знаете, стана президент на Унгария, така че НП е, освободи, така да се каже, едно място в президиума. Проведаха се дискусии между националните делегации. Сега мога да ви съобщя, че успяхме да привлечем за кандидатка Криста Клас, изключително квалифицирана колежка. Тя от 94-та година работи в нашата комисия. Много от колегите следят нейната работа. Тя е автор на много важни доклади за пестицидите, за биоцидите, работи и по други важни въпроси. Така че по този начин ние успяхме да изпълним желанието на Юта Халки, на много наши колежки, на много дами от комисията, да изберем от ЕНП дама за член на президиума. Председателя. Благодаря. Това беше предложението, което току-що постъпи. Няма други желащи да се изкажат. И тъй като предложението, което имаме е само едно, можем да а, гласуваме а, с вдигане на ръка и с ръкопляскания. С това Криста Клас е избрана за заместник-председател на комисията. Und ich gratuliere auch... Поздравявам Криста Клас от името на цялата на комисията. Табелката с името вече е сложена горе. So, ich bin froh, jetzt sind wir wieder vollständig. Президиумът ни отново е с е, всички заети места в смесен състав. Госпожа Кукович поиска думата. А, опростите, а, председник. А, желила би само... Entschuldigen Sie, Herr Vorsitzender. Много благодаря, господин председател. Искам да а, а, информирам нашата комисия за а, едно бедствие, което настъпи в а, Словения. А, всички реки в а, Словения преляха. Хората страдат. много е, сгради, много фабрики бяха наводнени. Като член на тази комисия е, бих искала просто да ви информирам за тези събития. Обедена съм, че е, за в бъдеще ще успеем да покажем нашата солидарност с пострадалите председателя. Благодаря за информацията. Разбира се, изразяваме нашата солидарност с пострадалите от събитията, за които току-що ни информирахте. Надяваме се да няма а, а, повече щети и пострадали. Преминаваме към точка 5 от а, дневния ред. А, е, а, е, приоритетни вещества в областта на политиката за водите. Вече сме провеждали дебат по тази тема. Не отдавна нашия докладчик по тази тема е Рихард Зеб. Вебер. Бяхме поканили по тази тема експерти. Днес присъстват представители на Генерална дирекция Енви. Генерална дирекция Санко не пожела да участва, тъй като те не са водещи. За съжаление е, е председателството на съвета е в Атина по технически е, е, причини на летището и не може да излети. Нашите гости днес са е, малко, така че давам думата на докладчика на Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Криста Клас. Много се радвам, че имаме дама в е, президиум. Мисля, че беше повече от необходимо това да се случи в нашата комисия. Второ, искам да изразя своето съчувствие с пострадалите от Словения. Радвам се, че приехме на европейско равнище директивата за наводненията, по която аз съм докладчик. За съжаление, събития от подобен характер зачестяват а, и това още веднъж показва необходимостта от действие в областта на водите. Сега по моя доклад. Вече а, проведохме дебат, а, посочихме срок за внасяне на измененията. Много колеги внесоха изменения. Днес отново сме предвидили дебат, който трябваше да има за цел да чуем а, различни мнения и още веднъж да проведем дебат с а, експертите. А, по идея на Дагма Род Берент а, поканихме генерална дирекция Санко, която не можа или пък не пожела да изпрати експерти. Така че нашите експерти присъстват само частично, не присъства и председателството на съвета. Въпреки това обаче ще се опитаме да проведем обективна дискусия по тази тема и да видим къде са спорните теми. Ще ви припомня още веднъж, че комисията възоснова на рамковата директива за водите е задължена редовно да допълва списъците с приоритетните опасни вещества. А, искам да напомня, че тук става дума не на първо място за човешкото здраве и за питейната вода, а за това а, европейските води, както повърхностните, така и другите води, да се поддържат в добро химическо състояние или да се преведат в такова състояние до 2015 година. 33 са веществата включени в този списък и още 15 са добавени. След един дълъг научно-следователски процес, в който бяха включени експертите от страните членки и различни засегнати страни, комисията предложи списъка, с който разполагаме в момента разполагам в момента с едно предложение, което поне до известна степен почива на а, научни а, а, факти. Освен това, разполагаме с резултатите от партньорската проверка, но все пак сега трябва да вземем отношение по така предложения списък. Един от а, въпросите е какво ще правим с трите предложени фармацевтични вещества. Фармацевтичните вещества се срещат и представляват опасност най-вече в повърхностни минералните води в питейната вода. Това е известно на всички, това се посочва от всички научни изследвания. Сега става дума за това дали да въведем в този момент така наречените стандарти за качество за околната среда, за тези фармацевтични вещества, тъй като постигането на тези стандарти за качество на околната среда е свързано с значителни разходи. И това е една от малкото критични бележки, които има имат към предложението на комисията. За съжаление, предложението на комисията точно по въпросите, свързани с разходите за прилагане или разходите за неприлагане, не съдържа достатъчно а, информация. А, за мен това е политическата слабост на това предложение. И в е, съвета е, дискусията се води около разходите за достигането на тези е, стандарти. Всички държави, разбира се, са за високо качество на водата, но повече от държави смятат, че това високо качество няма да бъде пропорционално на разходите, които ще възникнат. Опитахме се да се здобием с всички налични данни. Е, има едно шведско е, изследване, което казва, че разходите ще възлязат между 70 и 90 евро е, годишно на човек и това са разходи, ако се въведат тези стандарти за качество за тези три фармацевтични вещества. Ако те станат повече, не е известно какви ще бъдат а, а, разходите. Ако се започне а, а, активно вграждане на филтри и подобряване на качеството на водата, мисля, че ще се постигнат по-добри резултати за в бъдеще. Това е моето лично мнение тези три фармацевтични изделия, два от които са хормони, би трябвало да останат в списъка, но аз предлагам да се отложи срока в рамките, на който трябва да се постигнат стандарти за качество за тези вещества. Този срок да бъде поставен до 2021, 2021 или 2026 година. Това моето предложение относно стандартите за качество съвета, а, а, в съвета мнозинството от държавите е против включването на тези вещества в а, списъка. Обединеното кралство е категорично против това предложение и се бори за неговото неприемане. Второ, събирането на данни за тези вещества. Не съм правил големи а, а, а, изменения. Важно е тук да има задължителен списък, по който да се събират а, данни за срок от 4 години. На всеки 3 години да се извършва проверка за това каква е концентрацията на това вещество в водата. По този начин ще се намали тежестта върху отделните държави, тъй като мнозина се опасняват, че разходите за за наблюдение на тази концентрация ще нараснат. Още нещо, един интересен политически въпрос, кръстосаните връзки. Обикновено тук а, а, става дума за продукти, които са регламентирани чрез някакъв европейски законодателен акт а, и са на пазар. Става дума за биоциди и други подобни вещества, а, а, чието използване е уредено в регламента а, РИЧ. А, според мен трябва да се направи връзката между формалното им а, пускане на пазара на европейското равнище, техното отражение върху водите. Предложих на комисията те да излязат с идеи и предложения. Не е казано обаче какво става, когато концентрацията на едно вещество във водата се повиши, какви ще бъдат юридическите последици, дали то ще бъде извадено от пазара. Това са въпроси, които трябва да бъдат а, дискутирани, но трябва да се прави разлика между отделните а, въпроси, защото в противен случай по един изключително директен начин ще се намерим върху политиката за околната среда на отделните страни членки и ще достигнем до една абсурдна ситуация. Смятам, че това, което трябва да направим е да постигнем един балансиран микс. Ще спра до тук, тъй като вече сме дискутирали по този въпрос. Отворен съм за всякакви предложения. Благодаря на Рихард Зебер, казва председател. Нямаме представител на Швеция но въпросното шведско изследване, за което стана дума, се съдържа във вашите материали. Имаме представител на Обединеното кралство обаче, така че нека сега да му дадем думата на него и да му задаваме въпроси. Сега, преди да дам думата на колегите, ще дам думата на комисията на Петър Гамалтхов. Заповядайте. Thank you. Thank you very much. Благодаря много, господин председател, за възможността да обясня Какви са нашите съображения, за да направим това предложение? Като цяло се проведе вече обсъждане, затова ще бъда кратък. Целта на това предложение е да се актуализира а, директива 2008-5 и да се определят а, екологичните стандартите за околната среда по отношение на тези вещества. Преминахме през определянето на 15-те предложения, които в момента са пред вас. Има около 2000 вещества, които първоначално бяха обсъждани, но в последствие на базата на проучванията и участието на държавите членки бяха направени оценки. Беше създадена независима комисия, която да определи кои са безопасните нива на тези вещества. Бяха избрани тези 15 вещества, тъй като има основания да се счита, че те са в концентрация, която надвишава безопасните равнища. Нека да не се опитваме да пренебрегваме тези резултати и да предприемем необходимите мерки, след като вече се установи, че определени вещества са в околната среда. И това естествено буди притеснения. Има списък на вещества, които за които трябва да бъде а, следено нивото на присъствие в околната среда. Това са често срещани вещества, а, това са стари, известни химикали, които постепенно излизат от а, употреба. За тях сме направили предложение и вече като че ли се постига нещо по този въпрос. Но въпреки, че тези вещества от години присъстват в околната среда, все още не е направено достатъчно. По отношение на разходите и фармацевтичните продукти, знае, че тук предстои дебат. Първо, както спомена господин Зейбер, има законодателство за продуктите, които се използват за защита на, околните среда, на околната среда, за биоциди по РИЧ. Но Агенцията за управление на растителната защита трябва да предложи съответните мерки. А, комисията трябва да ни съобщи какво са решили държавите членки за отделните вещества. По отношение на фармацевтичните продукти, ние имаме информация най-вече от Швейцария и от Обединеното кралство до някъде. Междувременно получихме информация и от Германия за разходите за изтеглянето на тези вещества от отпадните води. Много е важно каква информация получаваме от за заинтересованите страни и държавите членки. На базата на информацията, с която разполагаме, предоставена от заинтересованите страни, от Европейската агенция по околната среда и Евростат, ние правим съответните заключения. Започваме най-напред с заключението, че има основание за тревоги по отношение на състоянието на околната среда. Разходите са свързани с третирането на водите, превенцията би трябвало да бъде предпочитания подход. А превенцията съответно ще доведе и до снижаване на разходите. Превенцията е свързана с съответните мерки по предписването на антибиотици и на животните и а, всякакви други медицински препарати. Комисията не предлага ограничение в а, системата на здравеопазването, примерно на а, противозачатъчните. Но трябва да се помисли за най-малко скъпите решения. Превенцията ще ограничи и броя на местата, на които е необходимо допълнително третиране. Този проблем възниква поради демографските промени и промените, които настъпват в економическата дейност на държавите членки. Това са много важни а, механизми, които изискват съответно и допълнително третиране. А, Нашето проучване показва, че допълнителното третиране не е необходимо навсякъде. Така че ще бъдат намалени по брой пунктовете, където се налага вземането на допълнителни мерки. Това също ще доведе до ограничаване на разходите. Партньорството и иновациите в Европа по отношение на водите си поставя за цел растеж и създаване на работни места, както и предлагане на решение за този екологичен проблем. Всъщност, третирането на отпадните води е приоритет в това отношение и трябва да се приеме стратегически план за изпълнение. Надяваме се това да стане до декември и се надяваме това европейско партньорство да подпомогне този процес. Трябва да си Признаем, че нямаме достатъчно опит в това, но техническото развитие трябва да ни помогне да снижим разходите. Накрая, рамковата директива за водите дава възможност на държавите членки да проявят известна гъвкавост. Те могат да отлагат да прилагат изключения тогава, когато разходите са много високи, диспропорционални. Това могат да бъдат изключения, по които държавите членки имат право да намалят разходите, без да се намали общото ниво на защита. С това, господин председател, благодаря. Е, благодаря на представителя на комисията. Сега ще дам първо думата на Критон Арсенис. Благодаря, господин председател. Това в крайна сметка не е предложение, което цели забраната на фармацевтични продукти. Предлагаме предложения за промени, които са съвършенно ясни. Целта е да продължим да използваме фармацевтичните продукти, които са ни много необходими, но едновременно с това и да опазим водите. Така че целта е как да постигнем тези две цели. Дали всичко това означава допълнителни разходи? Да, но не под формата на данък, а под формата на инвестиция. И а, по отношение на економическото развитие, най-важното в момента за економиката на Европа е създаването на нови работни места. Има ли проблеми в държавите членки, които са принудени да спазват е, срокове, за които те не са подготвени? Както току-що чухме от комисията, рамковата директива за водите дава възможност за дерогации по отношение на сроковете. Държави членки, които не са в състояние да изпълнят тези а, изисквания по отношение на веществата, могат да се възползват от такива дерогации. Искам обаче да попитам комисията какво се какъв се очаква да бъде ефекта на тази е, инвестиция с, е, върху работните места? Какво ще спечели економиката от тази инвестиция? Това много целева инвестиция ли е? Става дума за три фармацевтични вещества или производни на тези вещества – ще успеем ли да използваме тази инвестиция, за да защитим здравето по други начини. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. ние вече сме водили този дебат така че аз ще говоря точно толкова, колкото е необходимо. Позицията на Алда изобщо не се е променила. Ние смятаме, че включването на трите фармацевтични вещества, за които всъщност става дума и заради които водим е, дебата е, почива на научни факти. Комисията е работила съвестно, но съществуват е, и редица нови научни разработки, които поставят въпросителни върху това дали трябва да включим тези фармацевтични вещества в приоритетния списък. А, и като добри политици а, трябва да си а, е, помислим с какви разходи ще ограничим колко голям риск т.е. трябва да помислим за някакъв компромис. А, ние можем да приемем, че трябва да се направи нещо при фармацевтичните вещества, но също така и да отговорим на опасенията, които съществуват. Аз не виждам голямо противоречие с законодателството за лекарствените средства, но ако обществото смята, че тези фармацевтични вещества трябва да бъдат филтрирани от водите, то трябва да бъде готово да поеме разходи разходите за тяхното филтриране. А, това не е някаква програма за насърчаване на местното економическо развитие. Предимство от въвеждането на тези вещества в списък а, би имала някаква местна малка пречиствателна а, станция. Но е пълна глупост да се каже, че ние по този начин правим някакво економическо насърчаване за това. Аз пледирам за това, че след като дебата е толкова успорван, трябва да постигнем някакъв компромис. Тук не става дума за заличаване на тези вещества изцяло от списъка, а за намиране на някаква мярка за тяхното наблюдение, за ограничаване на риска. Мисля, че трябва да да, да признаем, че рамковата директива за водите е толкова взискателна, че изправя пред трудности дори богатите европейски държави. И смятам, че на това място трябва да си помислим доколко големи трябва да бъдат нашите амбиции, дали са балансирани разходите за тяхното постигане. Благодаря ви. Благодаря на Холгер Крамер. Вярно е, че постигането на добра околна среда струва пари. Е, господин Шлитър има думата. Да, благодаря. Жалко е, че господин Рид не можа да присъства, за да представи доклада. Надявам се, че ще отделите време да го прочетете. Когато следвах е, химическо морско инженерство и се занимавахме с въпросите за третиране на водата, на водите в моята родина говорихме по какъв начин да се реши проблема. Ако искаме да го решим, обаче, разходите за Европа ще бъдат толкова високи, че те ще надхвърлят всякакви възможности за печалба, включително и приходи не само печалба и приходите, които се получават от тези вещества. Така че трябва да се помисли за по-економически ефективни альтернативи. Така че стандартите за качество, които съществуват в момента, е по-добре да бъдат прилагани, отколкото да седим и да чакаме, за да видим какво ще стане. Вече са направени инвестиции и ако продължим в същия дух ще трябва да правим още. Така че трябва да помислим какво е, е, е екологичното решение, което е и най-ефективно. Още нещо, което трябва да се спомене тук е взаимовръзката в директивата. Тук са направени някои предложения за промени, за създаване на конкретни регламенти, но този регламент няма да се отнася за тях. Може да се вземе обратни, да се вземе обратната позиция. Ако се проведат преговори и се стигне до определяне на взаимовръзките, трябва може би да се промени регламента за пестициди и биоциди. И така в точки 83 до 87 това са текстове, които не се четат лесно, но може би си заслужава да отделим малко време, за да вникнем в съдържанието и да си дадем сметка че ако този регламент изисква някакви промени, ще трябва да създадем и други, да, да и други а, промени, които ще са необходими в други регламенти. Ние не бива да създаваме разнобой между различните документи. Що се отнася до веще... до фармацевтичните а, вещества, в повечето държави деклофенак, например, не се продава по рецепта. В повечето държави, поне доколкото знам, той се получава без рецепта. В Швеция може би не, но крема с 7,5 мг е по-различно. Не знаем доколко се използва този крем. Така че ако това лекарство се продава без рецепта, разликата е, че то може да се рекламира. И абсолютно всеки ден по шведската телевизия се пускат реклами за това вещество. Така че като се поставят някакви критерии за лекарствата, които се е, отпускат с рецепта, е, може би ще има възможности е, да се използват тези економически ресурси по-ефективно, защото ако се рекламират тези продукти, според мене това не е основен приоритет. Има някои вещества, които могат постепенно да излезат от употреба, но трябва да сме наясно кои са веществата, които трябва да бъдат ограничени. В противен случай, ако те не се продават с рецепта, няма никакъв смисъл. И накрая предлагам да се добави ебопрофена. По оценката на комисията, този документ дълго време фигурираше в списъка, след това беше изваден. Мисля, че има достатъчно проучвания, обаче, които създават тревоги. Е необходимо този медикамент да бъде включен в списъка на наблюдаваните документи. Така че, според мен е е добре да се използват стандартите за качество и ако това е абсолютно невъзможно, може евентуално да обсъждаме някакви компромисни решения. Но така или иначе трябва а, да се а, замислим как най-екологично и ефективно да се а, справим с проблема и то да приемем решение, което е ефективно в дългосрочна перспектива. Благодаря. Джуди Галин. Джуди Галин, благодаря. Моето виждане е малко по-различно. Приветствам предложението да се заличат фармацевтичните продукти. За мен от самото начало беше ясно, че комисията не успя напълно да обоснове, обоснове включването им в този списък. Говори се за въздействието върху рибите, но докато нямаме достатъчно доказателства, че тези препарати имат подобно въздействие, те не бива да бъдат включвани в списъка. Е, мисля, че се създава опасен прецедент, ако се включат вещества, за които няма достатъчно научни доказателства. Е, на базата на този е, анализ трябва да кажем, че не бива да се рискува доверието в целия процес. Освен това, говорим за много големи разходи, свързани с третирането на тези фармацевтични продукти. Въпреки, че закъснях, може би въпросът вече е обсъждан днес преди да дойда, но тези 27 милиона, които евентуално ще струва на всичко това много трудно могат да бъдат обосновани пред гражданите. Особено предвид на това, което, на което сме свидетели през последните няколко години. Господин Шлите говори за економически разумния подход да се ограничават лекарствата, които се изписват с рецепта. Може и да е така, не мога да преценя, но до сега няма необходимите проучвания, няма необходимата научна основа, на която да се направи подобно заключение. Така че нека да бъдем напълно ясни. Няма да има економическа логика, според мене, ако накараме хората сами да се лекуват, когато ги боли гърба, примерно, или имат други болки, защото знаят прекрасно какво ще им изпише лекара. На колегите искам да кажа, че тогава, когато става въпрос за законодателство, което е съвсем специфично за дадените вещества, да, съгласна съм. По отношение на растителната защита, разбира се, нещата също трябва да бъдат изяснени защото яснотата е необходима. Идеята за списъка с вещества, които трябва да се наблюдават, според мен е той да бъде временен и трябва да има механизъм за изваждането на вещества от този е, списък. Е, мисля, че е, това трябва да бъде списък, който ние да наблюдаваме включването в този списък съвсем не, не трябва автоматично да води до приоритизиране. За мен също беше разочарование да видя някои от веществата, включени в този списък. Веществата трябва да бъдат включвани по определени критерии. Те трябва да бъдат прозрачни, трябва да има причина, основания и те да бъдат подкрепени. И когато такива, тези причини са оборени, тогава няма смисъл веществата да се включват в списъка. Освен това, колегите предложиха поправки, корекции с цел разширяване и включване на други вещества. Когато започнахме да обсъждаме въпроса, нещата не изглеждаха по този начин, но процеса се проточи, но а, тези отлагания и проточвания не добавиха много а, до резултатите. Надявам се, че скоро въпросът ще бъде решен. Благодаря. Мисля, че сега се изказаха всички докладчици в сянка. И сега ще дам думата на останалите колеги. Ще ви помоля да бъдете сте е кратки, не искам да ви ограничавам в е, времето, но все пак. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря още веднъж на Рихард Зебер за свършената от него работа. Искам да подкрепя това, което каза той. Много е важно това, което каза Критон Арсенис. Политиката по околната среда може да доведе до растеж и разкриване на работни места, но това не винаги е, е така. защото а, тези мерки а, много често са свързани с увеличаване на разхода на енергия и ресурси, за разлика от други мерки, с които пестим ресурси и енергия. Казвам това, защото в моя избирателен регион а, имахме а, следния скандал. А, вещества, а, наречени ПФТ, ПФОА и ПФОС, а, за да видим къде е проблема, започнахме работата при източника. Тези вещества са забранени в Европа, в някои части, в други срещу тях тече процедура по РИЧ. Ние сме определили стойности за питейната вода, така че да пазим здравето на хората. И тъй като имахме проблем в моя избирателен район, разгледах много внимателно какви са стойностите. Комисията е 230 пъти по-строга в своето предложение, отколкото границите, които имаме в Европа. Това някакси не, не е адекватно. Според мен комисията отива твърде далеч и за това аз предлагам първо това вещество да бъде включено в списъка за наблюдение. Когато говорим за стойности, трябва да видим какви могат да бъдат тези стойности в питейната вода, какво според учените представлява сигурна стойност, която не уврежда здравето на хората. Алтернативите към диклофенак, това е реплика към Карл Шлютер, не са по-добри по-добри. Има едно вещество, биокс, което беше изтеглено от а, пазар. А Кокси и целебрек са други вещества, които са на пазар, но те имат тежки странични действия. Така че нека да не предлагаме едностранчеви концепции, да не се опитваме да ограничим употребата на дадено вещество, защото това не винаги е правилната концепция. За това смятам, че предложението на комисията малко избързва и трябва по-внимателно да огледаме нещата. Криста Клас. Благодаря, колеги. Благодаря за вашата подкрепа и за моето избиране. Надявам се да продължите да ме подкрепяте и в работата ми. Сега, по въпроса за водите. Подкрепям Рихард Зебър в това, че той предлага този списък за наблюдение. Но аз смятам, че както по отношение на списъка, който предлага комисията, така и по отношение на списъка за наблюдение, трябва много отговорно да подходим по въпроса. Защото всяко вещество, което е включено в който и да било списък, е, а, носи, така да се каже, печата на неодобрението и един вид предразсъдък към него. Затова тези списъци не трябва да бъдат произволни, трябва да има ясни научни доказателства. Освен това, трябва да вземем предвид това, че ние сме различни. Има вещества, като метали, хормони и така нататък, които се срещат в някои естествени водоисточници. За мен този въпрос не е достатъчно добре третиран от е, комисията. Не е достатъчно чист начинът по който се е, поставят нормите по отношение на околната среда. Рихард Зебер е прав, че трябва да е, има място за национално определене на тези стойности. националното и регионалното равнище задължително трябва да бъдат включени при определенето на тези норми. На мен ми липсва нещо в тази посока в предложението на а, комисията. Водата е нещо много важно. Водата е живот и за това, когато работим върху законодателството, трябва да ползваме научни данни. Дагмар Ролперент има думата. Мисля, че единственият въпрос, по който сме на едно мнение, е, че водата трябва да бъде чиста. И мисля, че това е единствения въпрос, по който сме единодушни. По всички други въпроси, Е, не сме на едно мнение и аз от всичко, което чух, се питам на кой свят живеем. Много от нещата, които се казаха, са правилни. За да имаме чиста питейна вода и за филтрирането на водата трябва да се е, извърши някакво третиране в края Но аз не знам дали така наречените management prescriptions е правилния подход. Мисля, че един такъв подход е много наивен. Как да кажем на гинеколозите, е, примерно, е, да спазват е, тези принципи на, на менеджмент, когато изписват екстрадиол? или пък продуктите, които съдържат дикло, диклофенак. Как, как да го направим? Как да стане това? И още веднъж да ви напомня, лекарствата с рецепта или без рецепта, към коя група спадат те, зависят от състава на съответния медикамент едно лекарство, което се отпуска без рецепта, може да премине в другата група на лекарства, които се отпускат с рецепта, само ако се промени нещо в концентрацията му или ако съществуват съответните научни изследвания, които налагат а, това. по същия начин стоят нещата и с енака, с концентрация. По 25% те се отпускат без рецепта, но всичко това са теоретични разсъждения. Имам един въпрос към комисията, към колегата Зебер. Какво е посланието, което искам да излъчим? Изобщо не ме интересува дали ще наречем този списък приоритетни опасни вещества или е, списък за наблюдение. Е, Списъка за наблюдение трябва да е ориентиран към някакъв резултат, защото ние действаме като страхливци, като включваме едно вещество в списъка за наблюдение. Какво правим с него? Ще го регламентираме ли? Какво ще правим с останалите лекарствени вещества? А аз, ей, сега ще ви изборя 100 лекарствени вещества, които представляват опасност за водите. Всичко, което се използва за борба с рака, за, за химиотерапията, се разтваря в вода. Всичко, което ние приемаме в нашето тяло а, а, през устата или по венозен път в един момент напускат тялото в една повече или по-малко филтрирана форма. Една част остава в тялото, а друга част излиза от тялото. По този начин действат а, лекарствата. А, защото човешкото тяло все пак понася а, тези, тези вещества. Какво е посланието, което изпращам? Никакво. Ние не предлагаме никаква альтернатива. Ние се обръщаме към два-три въпроса и, и нищо повече. А, но не, нека да вземем, примерно, веществата, които се използват в химиотерапията. Нека да вземем тях. Не, всички ние знаем, че всеки медикамент е, един, е отрова. Отрова, която а, ни помага, но има и странични действия. Странични действия за човешкото тяло и за околната среда. За мен обаче е важен въпрос по какъв начин ще третираме тези странични действия, какво ще правим за, по отношение на тези странични действия. Комисията каза, че ще търсим най-ефтините, най-економически изгодните решения. Какво означава това, че на всяка опаковка с лекарства ще плащаме едно евро повече, примерно за опазването на водите. Аз ако имам проблем с коляното и взимам диклофенак да плащам едно евро повече за почистването на водите, ли? не, това аз не бих го направили. И това, което ние го правим е изключително арогантно. Ние казваме кои вещества са необходими за хората и кои не. А, да кажем, казваме на хората, използвайте друго противозачатъчно средство, а не екстрадиол. Вземете си друго лекарство, което се отпуска без рецепта, то е по по-важно. Не е честно това, което казваме. Това най-много ме дразни. А, не, а, ние нищо не правим, ние само лаем, но не хапем. Какво представлява една приоритетна а, субстанция? Как, какви последици има от това, че ще определим едно вещество като такова. Никой не ми отговаря. Кажете ми, коя, кое опасно вещество е приоритетно? Рихард Зебе казва, ще го отложим до 2020-2026 година. Какво ще стане тогава? Така не се прави е, политика. Какво ще стане тогава? Няма да има противозачатъчни с е, екстрадиол или какво? Ние използваме в нашето ежедневие вещества, които вредят на околната среда. Какво ще правим за с кравите. Е, те отделят газ, който разрешава, разрушава озоновия слой. И какво от това? По този начин не се прави политика. Аз искам да започнем да се занимаваме с това, кое в нашия начин е, е, живот вреди и разрушава околната среда. Можем ли да се откажем от този свой начин на живот при лекарствата? Не, не можем да се откажем от тях. Естествено, че може да изградим система за обратно иземане на лекарствата в аптеката. Аз не мисля, че хората изхвърлят старите си лекарства в туалетната, а в, в, в буклука. Искам да а, се обединим около един принцип, който аз да мога да отстоявам без да се срамувам. Ако нашия докладчик иска да отложим, да направим списък за наблюдение или пък нещо друго, нали, всичко това са неща, които аз не мога да защитавам пред обществото. Нека да видим какво ще правим с а, а, козметиката, с спиралите, грима, който ни остава с лекарствата. Нека това да решим. Vielen Dank. Jetzt kommt Corinne Lepage. Корин Лепаш има думата. Мерси, месье президент. Е, Благодаря, господин председател. Ние всички съзнаваме какви са затрудненията на фармацевтичната промишленост в тази посока и проблемите свързани с практическата приложимост, които ораторът тук що спомена. Но има доста противоречиви изследвания и опитът сочи, че ние много рядко вземаме позиция в защита на околната среда. Менко ме питате, има достатъчно изследвания, които доказват какви са затрудненията – които поражат различни фармацевтични продукти и такива за растителна защита. Можем да говорим за сроковете по-късно, но 2026 година е един твърде дълъг срок и гласоподавателите едва ли ще го приемат. Оставяме си 10 години, за да предприемем нещо. Или проблемът да сте твърде тревожен и правим нещо по въпроса, или не но такива разсрочвания а, не засягат същината на въпроса. Да, необходимо е време за приспособяване, но то, то трябва да е разумни срокове, за да има приемане и вникване в проблематиката. Предложението на господин Зебър за включването на тези три вещества за растителна защита е, не знам как стоят нещата другаде, но в очите на французите това са основни замърсители на повърхностните води и за това е необходимо да се предприеме нещо. Всички тези неща засягат здравето и на последно място ще се спра на нещо, което бе споменато преди малки. Ако проследим какви са последствията за здравеопазването и околната среда, с мерките, които предприемаме, ние можем да постигнем економии. Има определени заболявания, които са причинени от замърсяването и те струват пари на обществото. И във времена, в които има затруднения, това не е пренебрежим проблем. Благодаря. Карханс Флоренц. Аз съм последният човек, който може да даде тук някакъв, който знае колко мъдър съвет е, да каже къде е ключа за решаване на проблема. Аз искам да се върна към една стара тема – какво ще правим с всички разпоредби, които сме приели в рамковата директива за водите, директивата за подземните води, директивата за пречистването на градските отпадни води? Докъде сме стигнали с прилагането на тези директиви? Аз съм изненадан от менталитета, който сме възприели, а именно след нас и потоп. Решаваме, приемаме някакви разпоредби, казваме си колко сме били добри и това е всичко. Ако рамковата директива а, е, за е, огледаме рамковата директива за водите, и видим каква част от нея е приложена, госпожо Лапаш, направо ще а, е, а, изпаднем в потрес имаме забрана за изнасяне на отайките от пречиствателните станции от Европа. При нас е използването на тази отайка за наторяване е забранено, но 20 на държави е, тази отайка продължава да се използва. Тоест, ние сме там, откъдето тръгнахме. Утайк от отпадни води се използват в 50-60 вида лекарства. И трябва да кажа на комисията, че е, отайките са върнати обратно в околната среда. Фермерите нямат е, друг избор, освен да използват тази отайка за наторяване, за да могат да свалят цената. И трябва да си помислим дали да не превключим на друга скорост на предавка, така да се каже. Да видим какво е приложено, какво не е приложено, коя държава прилага и коя не. В Германия също не се прилагат много разпоред. Що се отнася до политиката за водите, ние сме изключително наивни и много нечестни. В Кел на река Рейн. Германските власти не са в състояние да вземат водна проба от река Рейн. Как тогава да прилагаме европейското право? Има хора, които казват, че сме много странен парламент и аз на момент им вярвам. Благодаря. Що се отнася до приложението на европейското законодателство, проведохме много интересен дебат с господин Штойбер. Той предлага за следващия мандат да се въведе една комисия за контрол точно на тези неща. Линда Макева на е следващата. Yeah, I mean, we have taken on this. Да, дълго време отделихме на тази тема, но според мен е полезно да го правим и да чуем различната аргументация. Аз лично не мога да разбера нещо и ще попитам пак комисията. Какви са мащабите на проблема? От това, което чета, като че ли има недостиг на данни. Тук имам предвид фармацевтичните продукти. Липсват данни Знаем, че химикалите вредят, не знаем каква е концентрацията им в различните държави членки. И ако не знаем мащабите на проблема, то тогава как да преценим колко трябва да изразходваме, за да го преодолеем този проблем? А, прочела съм някои от изследванията за въздействието на рибните запаси. Колко сериозен е този проблем? Комисията по рибно стопанство трябва да се занимае с това, но какви са мащабите на вредите на рибните запаси? И миналия път направихме опит да разберем колко ще ни струва това, но а, различни са степените на съответствие – в различните държави. Ние искаме да има обществено обсъждане на тези разходи, тъй като средствата са обществени и тези средства следват да бъдат изразходвани, но да се направи един избор, да се приоритизират тези разходи и да бъдат съобразени с политиката. Надявам се, че ще научим нещо повече след заседанието на съвет. Искам да попитам господин Сейбър за този списък с вещества, които са под наблюдение. Съгласна съм по отношение на приоритетните вещества. Имам си съответните научни процедури, но как се определя кое вещество да бъде включено в този списък? Как тълкува комисията този списък? Задължително ли е? Пет години ли ще? Срока на валидност? И на второ място искам да се спра за въпроса за лекарствените средства, които са с рецепти. Аз не знам кои са тези фармацевтични продукти, които засягат в най-голяма степен здравето. Въобще как възнамерява комисията да подходи по отношение на фармацевтичните средства? Едите ще Бригада си Благодаря, господин председателю. Тези разисквания доказват, че темата е спорна и много по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Говорим за опазване на околната среда, на общественото здраве и предвид тези въпроси, разискванията трябва да са по-задълбочени и по-пространни, тъй като на много от въпросите нямаме отговори. Като имаме предвид, че не разполагаме с надлежните данни, нямаме изчерпателно събрани данни, не можем да определим мащабите на проблемите във всяка държава членка, което би позволило да вземем решение. Освен това, какви са праговите стойности за диклофенак, за естрадиола, и кои от тях са в съответствие с аналитичните процедури, които са налични и са потвърдени от изследванията, които комисията е възложила. Та като имаме всичко това предвид, не смята ли комисията, че би било разумно на първия етап тези вещества да бъдат вписани в списъка за наблюдение, а на по-късен етап, когато данните бъдат разпределени по държави членки и бъде постигнат технически напредък за анализ, тогава бихме могли да занижим лимитите и едва тогава бихме могли да ги включим в приоритетния списък. Ще ви дам пример от Португалия. При нас е задължително неизползваните лекарствени средства да бъдат връщани в аптеките – за съжаление няма начин това да бъде проследено, да бъде проследено дали всички се съобразяват с тази мярка и я спазват. Така че е изключително трудно да регламентираме въпрос. Като имаме предвид че има определени навици, които много трудно могат да бъдат променени. Следователно, трябва да подходим разумно. Естествено, че трябва да опазваме околната среда и общественото здраве, но най-напред нека установим кое е най-доброто решение. София Кони има думата. Sécuriser l'eau, sa disponibilité. Благодаря, господин председателю, за да е чиста водата, за да е достъпна тя, за да може да бъде ползвана, е нещо от основополагащо значение. Както за благоденствието на човека, така и за благосъстоянието на животните. Това е една предпоставка за живот. И затова искам да поздравя господин Зевер, докладчика, за качеството на доклада му по една много деликатна тема. Той изслуша всички направи необходимите компромиси по изключително сложната тема и се справи добре според мен. Ако всички сме на едно мнение, относно несъответствието между начина на живот и опазването на планетата, то тогава трябва да го променим начина си на живот. Нека внимателно да се вгледаме в економическите измерения Другите оратори вече споменаха, че има въведени бюджетни мерки и ограничения. Ние трябва да се отнесем отговорно, когато пристъпваме към законотворчество. Има огромни разходи. Няма да повтарям вече казаното. Ще се спра на някои технически аспекти обаче. Първо, броя на веществата, които, по моя преценка, по-добре да не са в списъка за наблюдение, а не в списъка за химическите вещества, тъй като а, това ще ни даде възможност по-успешно да ги проследяваме. И на второ място ще се на нещо, което господин Зебер вече взел предвид. Става дума за механизъм, чрез който веществата да бъдат включени в списъка на приоритетните вещества – и по какъв начин се прави това. В същото време обаче ни е необходима и процедура тези вещества да могат да бъдат отписвани от списъка, ако има независими научни изследвания, които доказват, че веществата вече не принадлежат към тази група. Господин Зебър предлага на 4 години да се правят такива изследвания. Защо да чакаме обаче 4 години? за такова едно си изследване, което да докаже, че веществото Хикс вече не отговаря на условията да бъде приоритетно опасно вещество. Та това са техническите теми, които исках да засегна и е изключително важно всички ние заедно да намерим пресечната точка между разходите и ползите. Yeah, so, so... Каро Шлетер има думата. Да, тук беше споменато, че липсват данни. Много странно. Продаваме всички тези стоки, а не знаем какво е въздействието им. Ето, именно поради това искахме да се запознаем с това шведско изследване. Първо да се направи един модел за прогнозиране, да видим какви са потенциалните а, въздействия и да видим каква е концентрацията, която би довела до такива последици. Ако имаме а, 1000 единици от над терапевтичната доза, какво ще последва? не искаме да включим много а, вещества, защото това не би имало ефект. След това беше, бяха предложени 120, от които 30 биха имали въздействие. След това това бе проверено на фона на един хипотетичен модел а, до едно, една пречиствателна станция за води, дали концентрацията е твърде висока, за да породи някаква загриженост. След това бе направено едно проучване за изследване на жаби, да се определят размерите на въздействието. С обичайните изпитвания не винаги могат да се определи ефекта или въздействието. Изследването установява, че едно вещество, фармацевтично вещество, всъщност е с по-висока концентрация в отпадните води, от а, колкото при третиране на пациенти. Става дума за противозачатъчно леворанестел. Така че участвалите в изпитването а, животни са били здрави, след като са преминали през една метаморфоза, но в последствие се оказва, че възрастните жаби са станали стерилни – така че е необходимо да протече целия жизнен цикъл, за да се установят реалните последствия. Какво да направим с цялата тази информация тогава е въпроса. Но поне от тези вещества, които не се изписват с рецепта, това е все пак някаква отправна точка. Шведите а, не са пет пъти по-болни днес, отколкото преди пет години. Обаче, но ако те изпитват болка много повече, може би тогава трябва да се говори с работодателите, за да се разбере откъде идват а, тази болка. Ето това е решението. Това трябваше да бъде кратко изказване. Трябва да видим, да видят дали друг път ще давам два, два пъти думата на един и същ човек. Сега ще дам думата на е, експерта от Британската академия по околната среда. Um, uh, Благодаря, господин председател. Аз е, представлявам е, Агенцията по околна среда за Англия и Уелс, а не правителството на Обединеното кралство. Но като говорим за разходите за третиране на отпадните води, така щото те да отговарят на стандартите. Така че това е въпроса, по който ми е възложено да говоря. Направихме оценка, че от тези 11 000 а, а, От тези 23 хиляди от тези 11 000 километра, в които сме правили изследвания, имаме 23 пречиствателни станции. 30% от изпитанията се провалиха за естрадол. Естрадол сам по себе си не води до решението естрадола не може да бъде поет от предисвателните станции, което означава, че синтетичните продукти трябва да бъдат специфично прочистани. Това ще коства 27 до 30 хиляди милиона, извинявайте, а, лири. И това означава, че ще има много по-високи разходи от това, което комисията предлага като оценка. Повечето разходи са свързани с подобряване на конвенционалното третиране на отпадните води. Така, щото по усъвършенственото третиране да бъде действително ефикасно. Информацията, с която разполагаме за възможностите за различните видове пречистване на естра, естрогени, е доста обемна. Между 2005 и 2010 година проведохме една програма за проучване, която струваше над 30 000 британски лири. В нея се проучваше конвенционалното пречистване на водите в Обединеното кралство. Имаше и пилотни съоръжения, на които имаше по-усъвършенствено пречистване на водите с въглерод. Бяха взети проби, които да покажат какво може да бъде постигнато с пречистването на водите на тези различни, в тези различни пунктове. И конвенционалното пречистване за естрадиол показа, че около 97% от този препарат се присъства в водите, защото конвенционалните методи могат да отстранат около 50% от този е, хормон. Необходимо е по-съвременно, по-, -съвременно, по подобрено е, пречистване на водите, което ще доведе до отстраняването на 97% е, от него. Въпросът е как ще се постигнат екологичните стандарти. А другият въпрос, който ни занимава е това, че ние имаме национални модели а, за а, пречистване. Бяха изследвани около 3000 а, водопречиствателни станции и а, имаме статистическа информация, която показва, че на отделните места, на които са правени проучванията, може да се картират местата с по-висок риск. Нашия подход ни показва да че като вземем информация от различни пунктове за екстрадиол и и проверим доколко той присъства в водите, можем да преценим как различните пречиствателни станции е, третират тези води. Е, по този начин можем да определим определени е, показатели по отношение на качеството, така щото да отговорим на стандартите. Там, където нивата са по-високи, съответно да се направят допълнителни разходи, за да се стигне до по-високо качество. В Обединеното кралство има около 200 пункта, на които има много добро качество на пречистването и там ще бъде необходимо по-съвременно пречистване, за да се достигне до по-големи подобрения, които да надграждат над конвенционалното. Така че това горе-долу ви дава представа по какъв начин изчислихме разходите, които са необходими. Благодаря ви. Благодаря. Извинете, че обърках вашата позиция. Вие всъщност отговаряте за една част от острова. Сега ще дам думата на представителя на комисията. Бяха поставени редица въпроси към вас. Заповядайте. Thank you. Thank you. Благодаря много, господин председател. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, които бяха зададени по групи. Първо имаше доста въпроси за това дали мярката ще бъде стимул за създаване на нови работни места, за економически растеж и инвестиции. От наша гледна точка е повече от ясно, че тук не става въпрос за или-или, а, а трябва и двете неща да се вземат предвид. Ако се процедира както трябва, и аз казах, че това е една сфера, в която все още а, има много бели полета. Ние все още разглеждаме всички възможности. Имаме европейското партньорство за водите, което също ще ни помогне. И така, разработваме решения в тази сфера, която е в известна, които е в известна степен са пионерски решения, но ако те бъдат взети правилно, те ще подпомогнат европейската технология по отношение на водите. Тя ще стане по-конкурентно способна, а от друга страна ще направи своя принос към решение на проблема, за който става дума. Така ще се създават и нови работни места, особено ако успеем да изнасяме тези технологии. Не бива да забравяме, че това са процеси, които текат в цял свят. Навсякъде по света се създават мегаградове, които рано или късно се сблъскват с тези проблеми, така че този вид технологии ще, имат много голямо прилож... ще има много голямо приложение. Така че според мен въпросът не е да или-или, а това е един двустранен подход, който от една страна подпомага околната среда, от друга страна създаването на нови работни места. Втория въпрос беше свързан с списъка за наблюдение. Нека да ви напомня целта на този списък не е да се определи дали дадено вещество е опасно, а да се определи степента на проблема, пред който сме изправени. Трябва да да направим тази оценка, но се натъкваме на нещо като приказката за кокошката и яйцето. Стига един продукт да не е в списъка, е, когато един продукт не е в списъка, е трудно да се събере информация за разпространението на тези продукти и присъствието им в околната среда. така че списъкът е начин да се събере тази информация. Въпрос беше зададен дали след като едно вещество се включи в списъка, то остава там за винаги. То остава там поне за периода, в който е необходимо да се направи проучването, дали то е вредно или не. Така че според нас Включването на един списък в, на едно вещество в списъка е, означава, че то ще бъде там 2-3 години. Това мисля, че до някъде отговаря и на въпроса по какъв начин веществата могат да бъдат изваждани от списъка за наблюдение. Този списък няма да бъде един паркинг за вечни времена, ако мога да се изразя така за тези вещества. След това беше повдигнат въпроса дали определени вещества се порицават по смисъла на директивата. Нека да напомня на комисията, че има две класификации на веществата. Има приоритетно опасни вещества и има опасни вещества. Приоритетно веще... опасните вещества по терминологията на РИЧ са с ПВ, вещества, които съдържат ПВТ или ПОВ на български и всички останали в фармацевтични вещества, за които стана дума тук, не са предложени да бъдат включени в списъка на приоритетно опасните вещества. Така че тук посланието е, че тези вещества не са порицани, а просто трябва да се използват внимателни. четвърто, има въпроси, свързани с противозачатъчни, противовъзпалителни медикаменти, химо, химиотерапии и така нататък. Гледната точка на комисията не е да престанем да използваме тези вещества. Ясно е, че трябва да има достъп до противозачатъчни за пациентите, противовъзпалителни тогава, когато е необходимо и разбира се химиотерапия, защото когато химиотерапията е най-подходящото лечение за пациента. Това обаче не означава, че е, веществата, които се използват в момента са единствените правилни. Те просто трябва да бъдат включени в арсенала, до който пациентите имат достъп. И може би някои вещества могат да бъдат предписвани за сметка на други. И Ибупрофена беше споменат като противовъзпалително. Ибупрофена не е включен в списъка, а диклофенака е включен. И мисля, че това се дължи на обстоятелството, че е, ибупрофена се освоява е, е, по-добре. Разбира се, лекарите ще отпускат съответните медикаменти по проф по рецепта, но може би държавите членки трябва да ги накарат да си помислят преди да изписват такива медикаменти. Има и някои вещества, които се появ... съществуват в природата. В директивата, нека да ви напомня, има текстове за това. Това са веществата, които а, а, са които присъстват в околната среда вследствие на това, което ние ядем и пием. Това е нашият начин на живот, в крайна сметка, но трябва да се справим и с този въпрос. А, имаше въпрос за въздействието върху рибата и най-общо въздействието въобще. А, разпространението на тези вещества в рамките на Европейския съюз, доколкото ние имаме информация, а, не, не разполагаме с информация а, за всички тях. А, в някои случаи информацията е ограничена и само от някои държави членки. има държави, които нямат систематично проследяване на тези вещества, в други а, веществата се а, проследяват а, систематично. По въпросът за Рибните запаси, тук не става въпрос толкова за рибните запаси. Става въпрос за това, че тези вещества влияят върху възможността на рибите да се възпроизвеждат. Така че рибните запаси може да са тема на комисията, която се занимава с рибни с рибовътство, но тук ние обсъждаме по-скоро екологията, защото тези теми в контекста на екологията влияят върху биоразнообразието. И беше зададен въпрос за връзката с директивата за отпадните води. През следващите няколко седмици очакваме да покажем въздействието и връзката с рамковата директива за водите и съм сигурен, че тогава ще имаме възможност да обсъдим темата по-подробно. Комисията обаче много ясно разбира разбира, че трябва да се изпълняват актовете, които вече са прияти и трябва да сме много внимателни при, създаване, при приемането на ново законодателство. Но всичко, за което говорихме до тук, е включено в рамковата директива за водите и въпреки това има вещества, които създават проблеми за околната среда. И накрая няколко думи за разходите. Много внимателно изслушах изказването на представителя на Англия и Уелс, на екологичната агенция за Англия и Уелс. Нека да не забравяме, че разходите са свързани с всичко, което приемаме като решение за, за онова, което излиза от изхода на тръбата. Това е най-скъпото решение. Ние сме правили анализ на въздействието и се оказва, че 11 до 18 евро на глава са разходите, за които, които обсъждаме тук. Чух какво казахте за допълнителните разходи за Англия и Уелс за 20 годишен период, но моите изчисления ми показват, че става дума за 25 до 30 евро на глава на година, но ние на ниво Европейски съюз не определяме точно какви мерки да бъдат е, взети. В крайна сметка всички сме в едно и също положение и когато получаваме подобни е, оценки и от немските власти, те са горе-долу в същите е, граници, имам усещането, че става дума за някъде между 10 и 30 евро на глава за третирането на водите. Дали има допълнителни предимства? Да, ако се възприеме а, този а, подход към третирането, а, тези вещества няма да присъстват в водата и ще се решат други екологични проблеми. Благодаря. Благодаря. Накрая думата има докладчика Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички колеги за дебата, да благодаря на представителя на комисията и на представителя а, от а, Великобритания. Виждате, че е, комисията успя да отговори на някои въпроси, за други предстои да преговаряме. Мисля, че всички сме обединени от едно, а именно, че трябва да осигурим чиста вода и на бъдещите поколения. Смятам, че е, всички сме убедени в това, че вече сме постигнали много, но ни предстои дълъг път и от тук нататък. Няма да се спирам на отделните подробности, но предложената от комисията правна рамка, моя доклад и внесените предложения за изменения е, вървят в посоката всички ние да се обединим и да заработим за постигането на добро екологично състояние на е, водата. Отделните подробности относно това как ще бъдат оформени отделните правни инструменти ще се решава от тук нататък в хода на преговорите. Тези, които са следили дебата, са останали най-вероятно с впечатлението, че мненията ни са диаметрално противоположни, но внесените изменения показват точно обратното. Мисля, че с рамката директива за водите е, съм, имаме правен инструмент, който ни позволява да постигнем добро е, екологично състояние на водата и тази рамкова директива се е, предвижда всичко това, което иска да, предви, да приложи комисията. Мисля, че предлагайки настоящите стойностите, комисията добре е работила с страните членки, възоснова на това, което съм чувал преди, което чух и до днес, ме кара да смятам, че предложението не е достатъчно зряло, за да предложи някакви е, твърди екологични норми. Затова ни е необходимо още време. Когато говорим за състояние на е, водите, трябва да имаме предвид, че поддържането на добро състояние на водата струва скъпо на общините и на регионите е, и за това най-вероятно трябва да предвидим повече време, отколкото предвиждаме за за обикновени инвестиции. Въпреки това обаче смятам, че преките и косвените ефекти от политиката за водите са изключително положителни, както по отношение на околната среда, така и по отношение на здравето на хората. И въпросът поставен в началото за инвестициите може да получи положителен отговор. Мисля, че а, политиката по отношение на ресурсите, политиката за водите се разглеждат като един и същ, като ресурс, който трябва да се а, щади. Това се споменава и в а, стратегията Европа 2020. Затова нека да започнем преговори с докладчиците в сянка, а, защото, както вече казах, отделните политически групи не са на чак толкова различни позиции. Нека да направим така, че да упражним натиск върху съвета и да го накараме, за да се задвижи с целта а, да осигурим и да завещаем на бъдещите поколения ние чисти води с добри е, химически и екологични характеристика какво ще стане с отделните въпроси за фармацевтичните вещества и така нататък, ще видим в хода на дискусията. Във всеки случай, благодаря ви за дебата. Чакам с нетърпение срещата с координаторите. Председателя, желаете много радост в по-нататъчната работа, господин Зебър. Краен срок за внасяне на измененията 7 е ноември 12 часа. На 28 ноември ще гласуваме в комисията и на пленарното заседание през януари. Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Механизъм за гражданска защита защита на Европейския съюз. Давам думата на докладчика Елизабет Гардини. Президенте, е, ми пермет... Благодаря, господин председателю. Позволете да поздравя най-напред колегата Криста Клас за ролята, която ще може да изпълнява в комисията. Желая и успех! Сега по темата за механизъм за гражданска защита в ЕСЕ. Помните, в началото на заседанието споменахме наводненията в Словения, в Италия също. И вчера отбелязахме 46 години от страхотните наводнения във Флоренция през 66-та година. Тогава десетки хора загинаха, имаше тежки последствия за града, за културното му наследство. А това е наследство, културно наследство на цял свят. И помням тези тъй наречени ангели на Калта. Това бяха доброволците, които почистиха града след бедствието и спасиха световното културно наследство. Те по този начин облегчиха и страданията на местните хора. Не бива да забравяме този вид годишнини – защото те не са свързани само с историята и изменението на климата, а все по-често ще ни се налага да се справяме с такива крайни проявления на климата. Трябва да натрупаме значителен опит и трябва да имаме решимостта и смелостта да подобрим резултатите. Благодаря на всички колеги за техния принос. Бяха внесени 126 изменения, които според мен ще са основата за един много добър документ, който ще спомогне да разработим добри определения, да се съсредоточим върху важното и ефективно да прилагаме разработеното. Ще бъда кратка в своя анализ. Не съм тук, за да изслушам колегите, да чуя изказванията на различните политически групи и колеги. Можем да разделим измененията в три основни групи. Първа група са измененията, които целят да внесат по-голяма яснота в формулировките на това предложение, да се преодолеят двусмислията и да се намерят точните формулировки когато говорим за национален суверенитет, местното и регионалното измерение на изменението на климата и тъй нататък. Това са определения, които трябва да бъдат ясни. Естеството на документа няма да се промени, но тези определения спомагат да внесем яснота относно основната цел и за онова, което ни притеснява. Има втора група изменения, които разводняват предложението. И те са измененията, които съм се опитала също да включа, без да забравяме кои са основните ни притеснения когато навлизаме в конкретните практически приложими стъпки, които трябва да са съобразени с тези тежнения. Обедена съм, че ще се умеем да повишим качеството на предложението. Най-общо казано, тези изменения като че ли ни навеждат на мисълта, че статуквото е достатъчно добро, не е нужно да внасяме промени. Битува и разбирането, че Европейския съюз не бива да се намесва в отговорностите на държавите членки. И третата група изменения следват. Те точно обратното се стремят да укрепят предложението в тази група с изменения, които призовават за повече средства, за по-добър транспорт и за предварителна подготовка. Ако вземем всички тези изменения на куп, мисля, че а, има постигнато единодушие в по отношение на подхода. Ние не бихме искали комисията да поеме всички отговорности. Държавите не бива да се членки не бива да се възползват от доб... готовността и добрата воля на други държави членки, когато става дума за разпределение на ресурсите. Няма никакво съмнение, че се нуждаем от по-ефективен контрол на системата, за да можем да спасяваме живота на хората. И ние тук в парламента би трябвало да сме отговорни и да не забравяме различните по-деликатни аспекти и притеснения на отделните държави членки. Гражданите на Европейския съюз искат Европа да е по-силна и призовават за това – Ето, това се очаква от нас. Това е нашия общ дом. И ние можем да осигурим солидарност. Имаме възможност тук да економисаме средства и да се справяме с по-често случващите се бедствия. Някои от тях е малко вероятно да се случат, обаче ако се случат, последиците биха били много тежки. И държавите членки, ако трябва да се подготвят самостоятелно, не биха се справили, освен ако няма огромни инвестиции. Смятам, че това е един вид призив за европейска солидарност и се надявам, че парламентът ще се умее да се договори по тази макар и малка, но важна стъпка, чрез която ще постигнем напредък в осигуряването на безопасност на гражданите. Още веднъж искам да благодаря на колегите. Както казах, тук съм за да ги изслушам и ще отговоря на въпросите с удоволствие. Благодаря, госпожо Гърдини, казва председателя. Um, thank you, Chair. Um, firstly, I'd like to thank благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на госпожа Гардини за прагматичния подход и промените, които подобряват качеството на документа. Ще кажа само няколко думи по промените, които според мен са особено интересни. промените на господин Шуман за международните системи които се отнасят до презморските територии на Европейския съюз. Разбирам, че това ще бъдат теми, които ще бъдат обект на преглед от страна на съвета и имат отношение към хуманитарните въпроси. Беше направено предложение за центъра за реакция на изваредни ситуации. Центърът за информираност и проследяване на събитията е също нещо интересно. Госпожа Хасе предлага предложения по същите позиции. Има предложения, които са особено конструктивни, но мисля, че един въпрос не е взет предвид, а именно а, това, че всичко би трябвало да бъде поставено на доброволна основа. Има някои елементи от предложението, които могат да останат е, доброволни, е, като примерно обединението на ресурси по време на обучението, е, участието в стратегически центрове, но според мен е като цяло механизмът за участие не може да бъде изцяло доброволен. Това би било грешка. Трябва да се общува, да се обменя информация и само тогава ще се постигнат желаните резултати. Не зная защо една държава членка няма да иска да помогне при някакво бедствие, но мисля, че не бива да се дава възможност на който иде да се измъкне от участие в този механизъм. Що се отнася до докладчиците в Сянка, има още някои древни неща, които трябва да се доизчистят. Госпожа Градини вече спомена това, но мисля, че трябва да бъдем особено твърди в позицията си за, по отношение на плана за управление. Благодаря. Благодаря. Извинявам се, че не дадох първо името на Естрела. Май ми трябва да очила. Давам думата на Естрела като докладчик в сянка. Благодаря, господин председател. Бедствията стават все по-чести и все по-другому по-ужасяващо разрушителни. Това ни се напомня дори и тази седмица с унищоженията в Съединените щати, които наблюдаваме и не само там. Това определено е свързано с промяната в климата а, и с замърсяването на околната среда. Така че би трябвало да приоритизираме превентивните мерки и да помислим за ефективността на управлението на природните бедствия. Трябва да имаме един интегриран подход при реакцията в такива случаи. И а, за това а, групата на социалистите и демократите предложи серия от а, поправки, като целта, разбира се, е да се подобри предложението на комисията. Освен това и да отговорим на очакванията и на желанията на гражданите. Като цяло, мисля, че гражданите биха желали реакцията в такива случаи да бъде на европейско равнище. Трябва да се реагира на рисковете, които са вероятни и за това бихме искали да се подчертае именно това. Вместо да се правят учения, бихме искали да се картират рисковете, такива каквито са те в днешна дата, за днешна дата. Освен това, трябва да има планове за действия, които да са готови до 2014 година. Обединението на възможностите за реакция на европейско ниво, според нас, изисква обединение на възможностите по хоризонтала. Така, щото те да бъдат задействани в случай на необходимост. Дори и тогава, когато реагираме на на бедствия, които не са вероятни, но могат да бъдат унищожителни, трябва да имаме самолети, които да бъдат в готовност, които а, да бъдат налични. Именно тук а, се изисква обединение на усилията. Трябва да бъдат предоставени необходимите стимули, така щото държавите членки да имат а, готовност за да участват в този европейски подход за предотвратяване на бедствията. 40% от а, възможностите за реакция трябва да бъдат обединени и това ще а, означава, че 90% от а, превенцията ще бъде осъществена. Европейското финансиране не трябва да създава погрешни стимули точно обратното. Държавите членки трябва да поддържат едно постоянно ниво на а, превенция, за да бъдат готови със своето а, планиране за извънредни ситуации. Националната стратегия трябва да бъде а, прозрачна по отношение на превенцията и ние бихме предложили да има доброволни програми, които са организирани от комисията. А комисията в такъв случай ще има възможност да ги оценява по линията на партньорски проверки. Това ще подобри готовността на Европейския съюз най-общо. Както вече казахме, повече от 200 предложения за промени бяха представени и съм сигурна, че докладчика ще предложи компромиси. А, ние с удоволствие ще дадем своя принос в а, този процес, за да а, се изготви един окончателен документ, който е а, последователен и който е това, което от, очакват от нас гражданите. Благодаря. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя госпожа Гардини за нейния доклад. Тя много систематично изложи въпросите, които трябва да бъдат обсъдени във връзка с Европейския механизъм за гражданска защита. Каза се какво стои в основата на, този, е, на това предложение, а именно за зачастилия брой на тежките природни бедствия. Голямо от тях са свързани с измененията в климата и околната среда. Тези бедствия причиняват щети не само на хората, но и разрушават културното наследство. Ще направя едно съвсем кратко изказване по проблема. По-късно мога пак да взема думата и да предложа някои предложения за компромиси. Сега ще се спра на някои изменения, които са ключови за нашата политическа група. извън задълженията поети от страните членки за тяхната територия и спрямо техните граждани и съседните държави, независимо от съществуващите до момента задължения, координацията в случай на бедствия не би трябвало да става адхок. С други думи, този въпрос трябва да бъде решен още преди настъпването на бедствието. Тоест, необходима ни, е, необходима ни е ефективна координация на европейско равнище. Трябва да създадем възможност за взаимна помощ но също така и за изготвяне на сравними и съвместими планове за управление на риска. Използването на ресурсите е от най-голямо значение, а тази тема е много обширна. Мисля, че цял ден може да си говорим за това какво трябва да се направи, за да се предотвратяват бедствията, но това, което е важно е, че трябва да се координират мерките за превенция и за отговор на природните бедствия. Ние не искаме да накърняваме суверенитета на страните членки, но Европейския съюз трябва да намери средства и пътища за ефективно действие, както по отношение на превенцията, така и а, тогава, когато трябва да се вземат конкретни практически мерки. Ние сме съгласни с това да има координация, но искам да засегна някои важни въпроси. Когато говорим за солидарни действия, то това се отнася до хуманитарни действия и защита на гражданското население. Разбира се, в някои случаи когато се установи, че средствата за гражданска защита не са достатъчни, а трябва да се използват и военните средства, това трябва да може да се направи при спазване на определени условия. Първо трябва да бъдат спазени изискванията на ООН, за когато се използват военни средства за защита от бедствия. Това трябва да става под ръководството на граждански сили. Военните не трябва да имат право да действат автономно. Е, Внесли сме изменения номер 26 и 211. Ние сме на мнение, че винаги трябва да има граждански контрол, когато се използват военни средства или когато участват военни организации, ако това е необходимо. Е, не съм говорила 10 минути, часовникът не работи добре. Danke, Frau Vorsitzende. Nu skal jeg nok holde, forholde mig kort her, og for jeg behøver... Ще се опитам да бъда кратка, защото не искам да повтарям всичко. Разбира се, трябва да говорим за превенция, координация, обмен на най-добра практика и така нататък. Но нека да кажа, че нашата група подкрепя идеята за интегрирано управление на риска и, и а, поправките би трябвало да са свързани с субсидиарността. Това се отнася и до усилията, които са а, повече от това, което е залегнало в член 196 в договора изискването за споделяне на плановете за управление на риска с комисията. Нашите поправки целят постигането на една по-тясна рамка, за да е сигурно, че наистина отговаряме на текстовете в договора. Ние сме против идеята общите активи и логистика да се финансират на 100% от Европейския съюз. Това ще означава, че в бъдеще някои държави няма да правят а, своите инвестиции в това отношение, нещо, което ние не бихме могли да подкрепим. Смятам, че е тревожно, да се изисква увеличение на бюджета за този, по този въпрос, нещо, което се предлага от комисията. В заключение, нека да кажа, че приветстваме предложението, стига то да е пропорционално, да е разумно и в рамките на договора. И стига то да ни дава добавена стойност не бива да рискуваме да изпаднем в ситуацията, при която европейските а, активи заместват задълженията на държавата членка. Ние, разбира се, подкрепяме компромисите и благодарим на докладчика. Колегата Петър ли има думата? Благодаря, господин председател. Мисля, че докладчик е, много добре познава ситуацията, знае какво е необходимо, но знае какво е възможно. За това я поздравявам с добре написания доклад. Климатичните изменения и настоящото състояние на климата показват, е, че механизма за защита при бедствия става все по-необходим очакванията на гражданите към Европейския съюз също се засилват. Ние трябва да действаме обаче в рамките на бюджета, тъй като едва ли може да очакваме увеличение на бюджетните средства. За това трябва да използваме рационално средствата на страните членки и на Европейския съюз. Не бива да допускаме а, да се осъществяват големи бюрократични проекти, изискващи допълнително финансиране в време на недостиг на средства. Внесъл съм две изменения. Искам да коментирам предложение 46 Извинявам се, казва оратора, говоря за изменение 259. Природните бедствията а, не се спират пред държавните граници, затова в съзвучие с нашите принципи и ценности, трябва е, да предложим е, помощ и на страните кандидатки и на потенциалните кандидатки, т.е. онези държави, които не участват в политиката на Европейския съюз за съседство. С други думи, тук трябва да включим и предприсъединителната помощ и инструментите за европейско партньорство. Е, благодаря, господин председател. Искам да поздравя Елизавета Гърдини за нейния доклад. Мисля, че е, в при противодействието на бедствията е много важно да се действа съвместно. Ако погледнем Евробарометър, ще видим, че гражданите очакват Европе... от Европейския съюз да си помагаме в тежки времена. Мисля, че в Европа никой няма да разбере, ако действаме при борбата с бедствията в рамките на националните граници, а не съвместно. Разбира се, отговорността остава в страните членки, но смятам, че никой не успорва това, че без европейска координация и без определенето на общи критерии няма да успеем да напреднем за това. Страните членки не бива да бъдат толкова колебливи. Мисля, че политическия а, натиск а, в случай на бедствие ще бъде толкова а, голям, а, че няма да направим погрешна стъпка, ако възложим на комисията да а, изготви директива или регламент по тази тема. Елизабета Гърдини е, е включила възможността за делегирани правни актове, но мисля, че ще бъде добре, ако се определят някои по-ясни критерии, е, за да не трябва да чакаме, докато комисията изготви своето предложение, ние да трябва да реагираме на него. Тоест, още веднъж ще проверим дали не трябва да проявим кораж и още от самото начало да кажем какво е важно за нас, вместо да чакаме комисията а, да поеме отговорност е, и след това ние да вземем отношение. Но като цяло, според мен, предложението е много добро и то ще получи необходимото мнозинство. Председателя, благодаря на господин Зебер, давам думата на господин Дас от комисията. Uh, благодаря, господин председател. Позволете най-напред да благодаря на комисията и на докладчиците за голямата подкрепа, която оказвате на предложението. Ние също считаме, че повечето от предложените изменения като цяло подкрепят и засилват, консолидират така предложения текст. Подкрепата е, е изключително важна за Европейската комисия. Тя е важна за нас, защото за първи път Европейският парламент е, съвместно с комисията взема решение по това досие. Така че е важно е, мненията да бъдат единни. От друга страна, вижданията, тревогите на европейските граждани също отговарят на онова, което се опитваме да предложим, защото европейските граждани предлагат същото. И накрая ние трябва да обединим усилията и да предотвратим а, евентуалното разводняване на тези предложения в съвета. Така че с нетърпение очаквам да продължим да работим заедно и да получим активна подкрепа от ваша страна. Искам да се върна на някои от по-конкретните въпроси, които бяха повдигнати. Най-напред позволете да подкрепя казаното от госпожа Гардини. Статуквото определено не е достатъчно по е, мнение на комисията. То е недостатъчно, защото промяната в климата беше спомената многократно. Нека да повторя още веднъж, че възникват и много нови рискове. Те до сега не са много добре изследвани, но ние трябва да сме готови за тях. Например, въздействието от слънчевите изригвания върху обществото е нещо, което те първа трябва да се изследва и то едва ли може да се направи на ниво държава членка. Много по-добре, ако обединем усилията. Същото въжи и с а, екстремните климатични а, състояния, които наблюдаваме напоследък. А, бурята Санди в Съединените щати ни дава един прекрасен пример за това какво е необходимо и то е необходимо веднага. Нашите е, обменът на информация по тези въпроси обаче съвпада с економическата е, криза, с свиването на бюджетите и сега повече от всякога е важно да работим заедно. Трябва да намерим най-ефективния начин да се справяме с бедствията и с е, природните катастрофи. Именно затова комисията прави предложение за повече превенция, повече планиране и обединяване на усилията и ресурсите, за да реагираме на природните бедствия. Трябва да можем да се справим с недостига на капацитет. Искам да кажа нещо, което би трябвало да стане пределно ясно. Никой от предложенията на комисията не цели да отнеме от правомощията на държавите членки. Точно обратното. Тези законодателни текстове напомнят още веднъж на държавите членки какви са техните задължения. Цялото предложение се основава на принципа на субсидиарността и целта е да се стимулират държавите членки да поемат повече отговорности в тази сфера, да да е сигурно, че системите им за гражданска защита са готови да реагират и да направят необходимото в случая на бедствие. По отношение на готовността на Европейския парламент твърдо устоява позицията си по тази тема. Както и госпожа Тейлър, аз също искам да подчертая доброволното участие, доброволното обединение на усилията на държавите членки и този механизъм като цяло. Трябва да се постигне равновесие между от една страна засилването на предсказуемостта и обединението на усилията, от друга страна доброволността при обединението на усилията. Така че трябва да се постигне равновесие, то трябва да ни даде възможност да преминем към една по-висока степен на предсказуемост в сътрудничеството. Второ, важно е да преминем решително към подход, основан на рисковете при управлението на реакцията на бедствия. Трябва да помислим как да структурираме процеса и как всичко това да бъде превърнато в практически действия. най важно обаче, най обаче е първата крачка, отправната позиция, а именно как държавите членки оценяват а, своята позиция и как те оценяват готовността си да реагират на бедствия, когато те а, възникнат. Така че това е въпрос, пред който сме изправени. И третото нещо, обединение на финансирането и доброволността. Мисля, че е, доброволното обединение на е, активите на държавите членки е нещо изключително важно. Има въпрос, е, по този въпрос има законодателство, което се обсъжда в съвета, но въпросът е как ще се регулира това обединение на финансите. Трябва да има, според комисията, стимули за държавите членки, които да включат своите финансови ресурси. И Транспортът е нещо изключително важно, защото това са разходи, които са твърде специфични, но държавите членки обикновенно не включват тези а, свои бюджети а, в а, бюджетите на държавите членки. Държавите членки бюджетират разходи за а, гражданска защита в случай, че бедствията а, ударат техните собствени територи, територии, но не и а, други. Така че трябва да има една ефективна система а, и за това тези транспортни разходи трябва да бъдат поети до голяма степен на европейско ниво. И последно, което искам да кажа, моралът, моралните рискове от морал, моралните рискове. Те трябва да бъдат прияти много сериозно. Не бива да се допуска прекалено голямото разчитане на европейската солидарност. За целта сме предложили редица мерки. Предложили сме мерки за по-голяма прозрачност – за да е ясно как държавите определят рисковете и как ги управляват. Освен това, предлагаме и партньорски проверки. Те бяха споменати от някои от ораторите, в които да участват представители на държавите членки. Освен това, ограничаваме своето предложение до определена категория активи, които наричаме с ниск, рискове с слаба вероятност вероятност, но голямо въздействие. Това са рискове, които не се изследват до много голяма степен в момента. И от гледна точка на ефективността на разходите няма смисъл държави членки индивидуално да инвестират в тях. Има смисъл обаче да се работи на европейско равнище, е, така, щото да се е, споделят и разходите, и тежестите е, в това отношение. Мисля, че това са основните неща, които исках да подчертая. В заключение искам да ви благодаря за подкрепата и второ, много внимателно чух казаното от госпожа Тейлър. Центърът е нещо, което Европейската комисия до голяма степен е, с което е, е, Европейската комисия се ангажира до голяма степен. Ако човек има възможност да го посети, той се запознава с практическите аспекти на усилията, които се полагат. Благодаря ви. Благодаря. А сега даваме думата на докладчика. Благодаря ви много. Ще бъда кратка. Благодарна съм за положителния дебат. Докладът е важен. Темата се радва на моята подкрепа. Искам да спомена думата баланс, която спомена комисията. Важно е да намерим равновесната точка, да се отчетат по-щекотливите въпроси и притеснения на отделните държави членки. Целта е една. И за това съм оптимист. Очаквам, че съвсем скоро ще постигнем съгласие. Приемам предложението на госпожа Штрелер, както и на други колеги, да търсим компромисни изменения. Може би е хубаво да проведем няколко двустранни среща по отделните въпроси, за да можем да съгласуваме стъпките напред. Това, което каза госпожа Розбах, например, можем да вземем предвид. Напълно съм съгласна, защото крайната цел, която тя спомена, е напълно приемлива за мен. Всички сме заедно в тази бада. Преди една година в Япония станахме свидетели на нещо, за което сега ни припомни и урагана Санди. Хората понякога и свръх силите не са способни да се справят с подобни бедствия. И те си дават сметка, че не могат и да ги прогнозират. Дават си сметка, че немислимото сега трябва да е обект на сериозен размисъл. Няма съмнение, че статуквото изисква да бъде променено. Голям напредък е постигнат и в съвета, доколкото разбирам, въпреки че комисията тук ни припомни, че парламентът е събрание на всички избиратели и би трябвало да отчита всички предложения внесени от нашите съграждани, свързани с изискването държавите членки, властите в тях да възприемат един друг подход. Благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се съвсем скоро да постигнем съгласие. Искам да ви кажа, че а, това лято бяха постигнати изключително добри резултати по мерките за реагиране по горските пожари. Не можем да оставим нашата територия извън обхвата на подобна система. Следващата година не можем да си позволим да има пропуски в способността ни да реагираме. Трябва да предприемем бързи стъпки – и да направим това, което очакват нашите съграждани. Благодаря. На 28-29 ноември ще гласуваме доклада в е, е, комисията. Това е доклад по член 50 и работим заедно с комисията 9. Преминаваме към следващата точка от дневен Изменение на директива 2005 на кой е на черта 36 относно признаването на професионалните квалификации и регламента относно административното сътрудничество посредством информационната система на вътрешния пазар. Ще дам думата на докладчика, на колегата Вайс Кербер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество по много теми. 83 са измененията общо. Подкрепям голямата част от тях, тъй като те представляват подобрение на предложението на комисията. Благодарение на това, че сме единодушни по много въпроси, успяхме да внесем 10 консолидирани изменения, които ще съкратят процедурата по гласуването. Е, тъй като много от внесените изменения могат да се заменят с тези консолидирани изменения. Е, почти е, щяхме да предложим компромисни изменения, но в крайна сметка го е оттегли своят своята подкрепа, за това нямаме предложения за компромис, а просто консолидирани изменения. Бих искала да ви ги представя съвсем накратко. Преди това обаче ще благодаря на секретарията, на колежката Романо и на моята асистентка, която свърши голяма част от работата. Първо, относно езиковите умения. Изменения 1, 9 и 10 няма да изреждам всички изменения, но 1, 9 и 10 включват всичко предложено по тази тема. Важно за повечето колеги беше нашата комисия да излъчи ясен сигнал към обществеността относно езиковите умения в сектора на здравеопазването, тъй като там езиковите умения са е, изключително важни. В миналото има достатъчно е, примери за това как е било навредено на, е, парламентите, на пациентите, извинете, заради недостатъчни езикови умения. Изискват се езикови умения на ниво C1, което е доста високо, но все пак то е необходимо за работа в сектора на здравеопазването. Трябва да намерим също така решение за държавите, като например Белгия и Люксембург, в, която са, в които се говорят повече от един официални а, езици. А, така че тук ние предлагаме тук да се извършва проверка на езиковите умения в, за езика, който се говори в областта, например в Валония френски, в Ландрия холандски. консолидираните изменения 1, 9 и 10 се подкрепят от почти всички групи. АЛДЕ не подкрепя предложения 9 и 10. Комунистите, т.е. левицата, също не ги подкрепят изменения 2, 3 и 4 също се подкрепят от всички, с изключение на левицата. В тези изменения става дума за признаване на професионалната квалификация. Признаването на професионалната квалификация а, трябва да стане в а, приемащата на държава. А, представенето на документа за придобита професионална квалификация трябва да става при а, поискване а, а запитванията трябва да решим към кого да се отправят, а, към коя от властите в страната на происход. След една година се извършва проверка на това дали информацията е била верна. Винаги в нашия фокус стои пациента. Комисията предлага две години. Сега срока беше една година. Социалистите и демократите и ЕКР поискаха срока да се запази една година. Аз се съгласих с това компромиси 5 и 6 е, е, е, или консолидираните изменения 5 и 6 се подкрепят от почти всички групи. Най-вече за професиите в сектор на здравеопазваните е много рисково, ако квалификацията не бъде установена от приемащата държава а, и се работи възоснова на а, презумпция за признаване. А, необходимо е тук държавата, приемащата държава да има достатъчно време за проверка на квалификацията и за отправяне на запитване на страната по происход относно квалификацията. приемащата държава би могла от предпазливост да отхвърли дадена, признаването на дадена квалификация, само за да не изпадне в презумпция за признаване. Предлагаме да с цел повишаване на мобилността да се работи възоснова на временно признаване. По отношение на изискванията за допускане се споразумяхме за следното – приемащата държава а, да извършва проверка на всеки индивидуален а, случай, случай, че не е застрашено здравето на пациента. За мен този компромис отива твърде далече. А, аз първоначално а, исках а, тези изисквания за допускане да не се а, допускат за сектора на здравеопазването. Изцяло трябва да се изключат, но в крайна сметка се споразумяхме тази компромисна позиция и мисля, че в крайна сметка компромис е добър. И още една тема, която искам да коментирам, темата за медицинските сестри и санитарите. Това е консолидирано изменение номер 8 което също се подкрепя от повечето политически групи. Има много изменения по тази е, тема от всички възможни политически групи. На първо място искам да спомена, че дискусията не беше чисто немска а именно удължаването на изискванията за достъп от 10 на 12 години. Към дискусията се присъедини и Холандия, защото всяка втора медицинска сестра не може да докаже 12 години общо образователна подготовка. Холандците имат е, много добро професионално обучение, е, но общообразователна подготовка по-малко от 12-та година. Унгария и Словакия също имат е, подобен проблем. В Австрия и Люксембург се прилага дуалното обучение. В Европа има два пъти, които водят към професията на е, медицинската сестра и е, санитаря. 12 години общообразователна подготовка и висше образование или 10 години общообразователна подготовка и след това специализирано професионално е, обучение по дуалната система. Особености на тази дуална система, както многократно съм обяснявала, включва от първия ден на обучението теоретични и практически часове на подготовка връзка а, в, при висшето университетското образование нещата са по-различни. Не искам да омалуважа това а, а, образование. А, теорията и практиката там са а, по-строго разделени. Има а, два различни а, блока. Практическия блок идва в края на обучението и пак това е различно в, в различните страни членки. А, с, двата пътя водят към а, една и съща цел. Дуалното образование е изключително успешно това число Австрия и Люксембург. В тези държави, в които се практикува дуалното обучение, младежката безработица е много ниска. Тази дуална система се подкрепя от Европейски социален фонд. Европейската комисия прави една важна грешка. Комисията желая да подобри качеството на обучението и се концентрира само върху общообразователната подготовка. Това съдържанието и учебните а, планове изобщо не се а, е, подобряват, изобщо не се засягат. В момента проблема се състои в това, че се концентрираме само върху училищното а, образование. А, искаше ми се и това приложение да се обсъжда по-подробно в рамките на законодателната процедура, а не само от комисията. Но това очевидно не се желая нито от комисията, нито от професионалните сдружения. Нашата цел всъщност е да имаме по-голяма мобилност, но за тези държави в е, този случай тези разпоредби просто поставят изкуствени бариери пред а, е, мобилността и мобилността до голяма степен се ограничава. В консолидираните изменения потърсихме компромис. Господин председател, ей сега свършвам. Е, предложения от нас компромис предвижда общообразователната подготовка да бъде минимум 10 години. Думичката минимум означава, че общообразователната подготовка може да бъде и по-дълга. С това искаме да кажем, че има много държави, които спазват по-строги изисквания, т.е. имат по-дълга общообразователна подготовка. Видях в изменението на госпожа Род Бейрент минимална възраст от 16 години при започване на професионалното обучение. Това не гарантира, че в професията няма да работят тинейджери. препращаме и към алинея трета, където се предвижда колко часа теория и практика трябва да включва едно такова а, обучение. А, искам да се обърна още веднъж към всички колеги и да апелирам към тях да подкрепят консолидирано изменение номер 8, а, защото то предвижда да не се разрушават съществуващите системи на обучение и да не се стигне до недостиг на квалифицирана работна ръка, тъй като а, има много държави, които биха пострадали от промяната. След последния дебат в нашата комисия, аз съм много оптимистично настроена, че наистина ще излъчим правилния според мен сигнал. Благодаря още веднъж на всички докладчици в Сянк. Въпреки, че бяхме единодушни по много въпроси, не можахме да постигнем пълно единодушие по всички въпроси, но това ще стане ясно по време на гласуването утре. Благодаря. Благодаря на Аня Вайсгербе. Думата са поискали следните колеги. Дагмар Род Берент, госпожа Пирило, колежката Първанова, госпожа Яна Кодакис, госпожа Ферейра, Ана Росбах и Едит Естрела. Рихард Зебер, Карханс Флоренс, Петър Лизе, Дагмар от Перент и Едита Страда. Корин Лепаше има думата и с това приключвам списъка на желащите да се изкажат. Ще помоля всички колеги да бъдат кратки, защото трябва да обсъдим и доклада на Оса Вестлун, който също е много важен. Госпожа Пирило има думата. Господин, извинявайте, Пирило има думата. Грация, президенте! Благодаря, господин председателю. Благодарен съм на докладчика за свършената от нея работа и за това, че постигна съгласие с докладчиците в Сянка, що се отнася до внасянето на компромисните изменения, по които има доста широко съгласие. Обаче остава вечния въпрос за общообразователните програми за медицинските сестри. 10 годишно обучение е необходимо, преди да преминат към специализирано обучение. Вече няколко пъти казвах, че повишаването на изискването за 12 годишно обучение е свързано с напредика, постигнат в областта на медицината. Нужно е да се бъдат задоволени здравните потребности, които са свързани с развитието на техниката и технологията. През 1977 година бе направена хармонизация на изискванията. През последните години повечето от държавите членки решиха, че минималните изисквания за правоспособност следва да бъдат актуализирани. Предложението на комисията определя отправната точка след 12 годишна общообразователна подготовка е в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и други международни организации, които изискват минимална възраст от 18 години за достъп до професията, защото медицинските сестри поемат много тежки отговорности. Те трябва да са зрели хора и да са в състояние да тълкуват, да разбират потребностите на своите пациенти. Призовавам ви, колеги, много внимателно да помислите – не ни се ще да създаваме Европа на няколко писти. Държавите в Европа положиха огромни усилия вътрешнито, вътрешното право да бъде приведено в съответствие, за да може Европа да е в състояние да живее единно. Госпожа Първанова. Благодаря, господин председателю. Бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа, за постигането на компромиси по основните въпроси. Що се отнася до професионалните квалификации. Посланието трябва да остане едно и също. То е свързано с безопасността на пациентите, когато става дума за свободно движение на специалистите в областта на здравеопазването. Приветствам от имата на нашата група изменения от 1 до 9, тъй като предвижда по- силни формулировки за изключването от частичен, достъп до професията, защото това се отрази отразява на безопасността на пациентите. Като докладчик сянка на АЛДЕ не подкрепям 8 и 10 изменение. Бих искала да поясня нашата позиция Всъщност това е изменение на контрола, свързан с всички професии, които са обект на взаимно признаване и не са предвидени конкретно само за здравните работници. Става дума за контрол, който трябва да е съизмерим с професията, следователно е разумно и уместно формулировките за консолидираното изменение взема предвид и принципа за пропорционалност и налага изключително високи минимални стандарти C1 от общата рамка за референтните а, стойности тези два принципа се залагат в едно и също изменение и всъщност налагат твърде тежко бреме, свързано с тези професии, където изискванията за владеене на език не са толкова належащи. Тоест, изисква се це едно за механиците на съскостопански машини или електротехниците, например. Изменение 8 вече имахме обстоен дебат и потвърждавам под изискването за общообразователните изисквания за достъп до професията на медицинските сестри. Необходимо е да има равнопоставеност е, това трябва да е принципно положение, положение свързано с равнопоставеността, но то е свързано и с безопасността на пациентите. Тук не се нарушава принципа за субсидиарност, тъй като страни като Германия, при които има двойствена система за медицинските сестри, биха могли да я съхранят в национален мащаб, но за целите за признаването на професионалната квалификация, минималното изискване за общо образователната подготовка гарантира необходимото ниво на подготовка, зрялост на бъдещите медицински сестри и влизането им в системата за здравни грижи. Трябва да припомним, че голяма част от професионалните организации на медицинските сестри призовават за поддържане на това 12-годишно изискване общо образователна подготовка и е колежа на медицинските сестри, Европейската асоциация на учащите се в тези училища. Имаме два вида подготовка, които се осигуряват на бъдещите медицински сестри. Това засяга до някъде приложното поле на директивата, обаче аз си давам сметка, че някои от тези медицински сестри всъщност нямат дипломи за средно образование. И в крайна сметка те не са завършили своето средно образование и няма да имат възможност да повишат подготовката си с магистърски и бакалавърски степени. И не е необходимо да бъдат произвеждани медицински сестри на конвейер за едно денонощие. И, а, те не могат да бъдат подготвени с някакви готови учебни програми, но не бива и да забравяме и за другите медицински сестри, които вече са завършили средното си образование и а, измененията, които занижават изискванията за общообразователна подготовка на 10 години, всъщност противоречат на а, нашата цяло. Все пак на първо място трябва да е запазването на общественото здраве. Да. Е, благодаря. С това приключиха изказванията на докладчика в Сянка. Ана Росбах не е докладчик в Сянка. За трети път е, обсъждаме това становище. Знам, че то е важно, но освен този доклад трябва да дебатираме и по доклада Вестлунд. Е, така че сега ще трябва да ограничим времето за изказвания минута и 30 секунди, за да може изобщо да дебатираме по доклада Вестлунд. Сега ще дам думата на Ана Росбах. Yeah, about... Uh, Благодаря, господин председателя. Изказвам се от името на госпожа Яна Кодаки, затова ще говоря на английски. Тя би искала да благодари на докладчика за становището. Първоначалното бе добра отправна точка. Докладчика положи огромни усилия да отрази отрази нашите предложения на нашата група. Госпожа Яна Кодаки споменава също така, че при предходните обсъждания основните области, на които тя би искала да се спре, е въпроса за езиковата подготовка. Както тя каза наскоро в Страсбург, според нея е жизнено важно да има по-добри разпоредби що се отнася до особените изисквания за определени квалификации. Някои от колегите споменаха задължените пилотни проекти, които биха породили една двупистова система – Някои, които могат да бъдат използвани по този начин, могат да бъдат включени в системата и други, които не могат. И според госпожа Яна Кодаки е много по-важно да отчетем, че пропуските могат да доведат до загуба на човешки живот. И е задължително да предвидим процедури и структури, които да гарантират правоспособност съобразно правилата. Това е всичко от колегата Яна Кодакис. Господин Зейбер. Благодаря, искам да благодаря, благодаря Наня Гербер за а, работата. Искам да ви напомня, че гражданите а, е, очакват от нас а, е, да осигурим през взаимно признаване на дипломите, тъй като ако искаме да има мобилност в Европа, образованието трябва да се признава. В момента, констатираме, че а, някои държави са изключително успешни с тяхната система за образование, например дуалната система. Мисля, че на никоя държава няма да падне перла от короната, ако те признаят тази успешна система. А, а, защото признаването наистина трябва да се осигури, за да се упражнява дадена професия в друга държава. Искам да обърна внимание на консолидирано изменение номер 8, което не се подкрепя от всички. Искам да ви напомня, че а, общото образование може да се придобие не само в училище, общообразователна подготовка може да се придобие, когато човек се интересува от най-различни неща, да дадем приоритет на училищното образование пред практическото образование, според мен е несправедливо и неоснователно, защото в противен случай държавите, които имат 10 годишна система на обща образователна подготовка и след това система на практическа подготовка са изключително успешни и ще ви помоля да се спазва принципа на субсиди... субсидиарност. Благодаря ви. Благодаря, Карл Хайнц Флоренц, който току-що влиза. Той се отказва Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря на Аня Вайс Гербер за ангажираната работа. а Тъй като нямаме време, ще се съсредоточа върху консолидирано изменение номер 8 защото то а, отхвърля редица от а, съмненията. Мисля, че е необходимо да съществува а, а, да е някаква минимална възраст преди да се започне а, професионално обучение за санитар или медицинска сестра. Мисля, че не е задача на Европейския парламент да изисква а, минимална, минимален брой години за общообразователна подготовка. Госпожо Първанова, ние възложихме на правната служба да изясни точно този въпрос. Дали пък не трябва да се направи измерение на общообразователните системи в страните членки? Отговор, за съжаление, беше да, ако предложението на комисията бъде прието такова каквото е, държавите, които до този момент имат успешна дуална система за професионално обучение, трябва да променят това. Аз съм твърдо убеден, че качеството на образованието се ориентира а, към самото образование, а не към това какво е правено преди това. Дали човек е ходил преди това 10 години на училище или 12 години на училище, важно е това, което се прави по време на самото а, обучение. А, аз имам матура, учил съм 12 години и по време на моята подготовка, моето обучение като лекар, лекар, знам, че медицинските сестри са изключително квалифицирани а, и се боря за изменение 8. Дагма Рот Берент. Ще говоря на английски. For me, the consolidated amendment number за мен консолидираното изменение 8 е от е, огромно значение за това предложение. Грешно е да се мисли, че сестрата трябва да има бакалавърска или магистрска степен. Ако тръгнем по този път, то тогава сестрата може да постъпи в университета и да стане лекар. Няма да има желание тогава да извършва обичайните задължения на една сестра в болницата и това е опасно и грешно. Броят години прекарани в училище не ви квалифицират като добра сестра, но за мен е смешно да твърдим това – прави сте, че онова, което получавате след завършване на училище е от голямо значение. Някой трябва да има диплома за средно образование, така че не само да има основно, но и средно. В Германия на тази възраст на 16 години вие можете да постъпите в специализиран университет, т.е. нещо като полувише образование. Ако искате да дадете възможност на сестрите да се движат свободно из Европейския съюз, то тогава трябва да се признаят съществуващите вече образователни системи. Госпожа Естрела. Obrigada, Sr. Presidente. Pois este é o ponto mais controverso. Благодаря, господин председателю. Това е най-спорната точка, нали така? Консолидираното изменение номер 8. То е свързано с изискването в отделните държави членки – и ако има държави членки, където образованието е задължително и то е 12 годишно, ако искате да бъдете а, автомонтьор или медицинска сестра, да имате завършено средно образование или искате да продавате коли, то тогава сме свидетели на пренебрегване на една тъй важна и отговорна професия, като тази на медицинските сестри. Ако можем да занижим изискванията спрямо тях, изискванията за образователната им подготовка, излиза точно така. Ние би трябвало да настояваме Е, верно е, че професионалният опит, практически опит е много важен и е нужно да бъде премината подготовка в специализирано училище, но това въжи за всички професии, не само за медицинските сестри. И с същите аргументи можем да занижим изискванията за общообразователна подготовка за всички професии. И това да бъде компенсирано чрез специализирано обучение по-късно. Според мен трябва да се придържаме към предложението на комисията за 12 годишна подготовка. Крис Дейвис, последен оратор. Um, Благодаря, господин председател. Следа внимателно дебата. В Обединеното кралство, след дълъг дебат, сега се изисква научна степен за медицинските сестри. И най-после се стигна до такова решение. Но трябва да помислим как стои въпросът с а, лекарите, които в момента преминават а, своя стаж, така наречените асистенти. На мен не ми харесва този подход. Те трябва да имат опред... За сестрите трябва да има основно образование, след това трябва да има професионална подготовка, след това трябва да получат практически опит и да получат съответната квалификация чрез работа в болницата. Така че не виждам какъв е смисълът човек да преминава през някакво безкрайно обучение, за да стане медицинска сестра. Благодаря. И накрая Аня Вайскербер, докладчика, има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз ще бъда кратка. Искам да кажа няколко думи във връзка с някои аргументи. Първо, госпожа Първанова каза, че повечето професионални сдружения са за вдигането на годините на 12. За Германия мога да кажа, че е, е, Верди, това е сдружението, което представлява медицинските сестри, се изказа против а, увеличаването на броя на годините на 12, защото това би отрязало достъпа на много млади хора до тази професия. Искам да поясня компромиса, който се съдържа в настоящото консолидирано изменение 8 не принуждава страните членки, които предвиждат повече от 10 години обучение за медицинските е, сестри, да променят своята образователна система. Те могат да я запазят такава, каквато е. онези, които имат работеща различна система за обучение, според нас не трябва да бъдат принудени да вдигнат общообразователна подготовка а, на 12 години. Ако в тези държави дойдат да работят медицински сестри с 12 години общообразователна подготовка, тези сестри ще бъдат прияти с разтворени обятия. Искам да дадем с нашето становище ясен сигнал към комисията ИМКО. Благодаря ви. Председателя, благодаря на госпожа Вайсгербер. Утре ще гласуваме. Времето ни изтича. сега ще трябва да обсъдим доклада на Оса Вестлунд. Надяваме се утре нещата да се развият в положителна посока, за да можем в крайна сметка да направим това, което искаме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 Моят доклад се занимава с това какви да бъдат опаковките на козметичните продукти, какви да бъдат мебелите, облеклото и така нататък. Изобщо с всички материали, които се използват и биха могли да ни навредят. От нас се очаква да вземем становище по отношение на тези вещества, тези материали. И това е много важно за вътрешния пазар. Знаем, че държави като Франция и Дания вече отбелязват напредък в това отношение и имат национални разпоредби в това отношение, тъй като европейската система не поема отговорност. Основното послание в моя доклад е, че че трябва да поемем нашата отговорност, за да може да се ограничи употребата на тези вещества, водещи до нарушение на функцията на ендокринната система. ние трябва да направим така, че тези вещества да бъдат открити и да се спре тяхното използване, ако се установи, че са вредни. Хормоналните смущения в последните години зачистиха, особено тези, които засягат репродуктивната система. Влушава се качеството на спермата, зародишът страда, случаите на рак зачастиха, увеличават се случаите на рак на гърдата, тези случаи в Великобритания Великобритания са се удвоили през последните години. Тези смущения могат да имат различни причини, например начина на живота, стреса, храненето и така нататък. Но също така Знаем, че съществуват научни доказателства а, за това, че тези нарушения се причиняват от химикали и от вещества, които увреждат а, а, хормоналния баланс.

Трудно е да се констатира какво е това влияние, тъй като времето, което минава между експозицията и настъпването на смущението може да бъде много, много дълго. Освен това, възрастните могат да бъдат също толкова засегнати, колкото и е, ембрионите. И това допълнително затруднява нещата. Освен това, тези вещества могат да имат вредно действие и в много малки дози, в много малки по-малка концентрация. Децата, младежите и а, жените в детеродна възраст са особено засегнати. И тъй като жените и децата представляват голяма част от населението, всъщност трябва да защитим цялото население. Не можем да приемем отделни разпоредби за строителните материали а, за мъжете и за жените. Или за тези, които са родили и тези, които не са родили Тоест, разпоредбите трябва да бъдат еднакво добри за всички, едни и същи за всички, за да защитим всички групи от населението. Е, нашата политика трябва да е, почива на принципа за предпазливост и за превенция. Предлага се Европейския съюз да приеме общи критерии за тези вещества. Предвижда се да се разработят тестове за химикалите, за които се знае, че увреждат хормоните. Европейския съюз трябва да класифицира тези е, вещества като особено опасни и трябва да се потърсят альтернативи. Вносителите на вещества и материали трябва да доказват, че те не са опасни. За всеки отделен елемент трябва да се доказва, че той не е опасен. Най-вече с целта да се предпазят децата и младежите. А, важно е да се избегне, е, да се избегнат тези вредни химикали в опаковките, тъй като по този начин те се предават директно на е, храните. А, важно е да се приемат такива критерии и за строителните материали, тъй като човек дълго време е изложен на тяхното действие. Още един практически аспект, на който искам да обърна внимание, е следния. В английския превод има една грешка в четвъртия абзац. Трябва да, е, да пише hazard assessment, а не risk assessment, тъй като има голяма разлика в значението. Това беше всичко, което исках да кажа. Благодаря благодаря на моя екип. Благодаря най-вече на Емилия Романо от секретарията, на президиума, на докладчиците в Сянка. Сега бих искала да чуя какви са вашите предложения за изменението. Председателя, благодаря. Оса Криста Клас има думата. Благодаря е, на Оса Вестланд за доклада по собствена инициатива. Стигаме до същата дискусия, която водихме по отношение на е, водите. Аз не разбирам съвсем за какво става дума. Непрекъснато се появяват е, нови вещества, нови материали, които променят човека, променят природата. Те ни карат да се страхуваме и ни изправят пред много въпроси. В Германия има една поговорка, която казва, че селянина не яде това, което не познава и за това употребява само стари, изпитани неща. Ако всички процедират по този начин, обаче ще се спре напредъка. Въпреки това обаче трябва да си зададем въпроса какъв риск може да съдържа една иновация и трябва да приемем една система на предпазливост и на превенция новините за вещества, които променят ендокринната система, са много обезпокояващи. Тези вещества се съдържат в околната среда, в водите, в растенията, примерно в соята и в кафето. Всичко това ни кара да бъдем несигурни и да се безпокоим Оса Вестлунд вече спомена увеличаващи се случаи на рак и така нататък. Веществата, които нарушават действието на ендокринната система, отдавна ни безпокоят и комисията предлага да се изработи концепция за оценка и да се спре използването на тези вещества в препаратите за растителна а, защита. А, когато се приложи принципа cut-off, означава, че тези вещества вече не трябва да се използват и да се срещат. Теоретично бихме могли да поискаме а, нови и нови научни изследвания, за да спрем опасността. А, а Науката също напредва и може да констатира всякакви вещества във всякаква среда, но в точка пета се иска доказателство за неналичието на вредно вещество. Според мен тази задача е неизпълнима. Първо трябва да се изясни въпроса какъв е мащаба, по който ще различаваме различаваме увредени от неувредени организъм, тъй като природата се характеризира с уникалност и многообразие. Нито един човек, нито едно растение не са еднакви с е, другото къде минава границата между нормалното и ненормалното. Със сигурност а, ни трябва концепция за оценка, която е да научно обоснована и економически ефективна и приложима. Мисля, че Световната търговска организация е разработила международна дефиниция, която обхваща аспекта на вредност а, а, и е то по отношение на жив организъм, а не в Европетка. Фактори като а, хранене, стрес и така нататък също се отразяват върху нашите а, хормони. Не всички хормонални промени са критични, някои представляват подобрени, за това трябва да има различни критерии за оценка на риска. Много сериозно трябва да се отнесем върху веществата, водещи до промени в хормоналната система. но много често констатирането в една лаборатория се опровъргава в друга. И за това трябва да бъдем предпазливи, когато правим оценката, когато правим оценка на такива резултати. Аз пледирам да използваме метода на Световната търговска организация. Корин Лепаш има думата. Първо докладчиците в сянка, след това Ана Росбах е поискала да Кристо Шайнемозе, Каршлитер, Йолайнен и с това приключваме друг? Това са всички. Корин Лепаш. Мерси, месье президент. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика. Доклада наистина върви в правилната посока, но мисля, че в някои сфери трябва да бъде доразвит. Най-напред принципът на внимателен подход мисля, че трябва да бъде подчертан дебело. Но трябва да сме наясно какво точно разбираме по този принцип на предпазливост. Понякога той може да бъде преувеличен. В някои случаи, когато има ясни рискове, не ни е нужен принципа на предпазливост. Разбира се, в началото на процеса има някои въпросителни, но мисля, че науката е повече от ясна по отношение на резултатите. Принципът на предпазливост би трябвало да се прилага там, където все още се правят научни изследвания и няма достатъчно информация. Трябва да използваме съвременните методи на работа и най-актуалната информация. Това трябва да се стимулира. Например, в Франция нашите, нашата агенция по здравеопазване а, ясно казва, че трябва намеса в някои сфери, например биосфенола. А, включително и в случаите, в които протоколите от изпитанията не винаги потвърждават а, практиката. Стандартните изпитания не винаги са обект на проследяване, в достатъчна степен. Така че аз подкрепям докладчика, но тогава, когато става дума за вещества, в които може да се а, определи а, границата, а, трябва да сме по-решителни. Освен това, трябва да имаме предвид и така нареченото въздействие на коктейла, т.е. въздействието на комбинацията от различни вещества. По въпросът за проследяването на законодателството и в случаите, в които това е необходимо, предлагането на нови текстове, за да се намали излагането на групи от населението на определени фактори. Аз определено подкрепям този подход. Следващият оратор благодаря на докладчика и благодаря на колегите за всички предложения. Сега от, от около година а, следя тези въпроси Главна дирекция околна среда иска да има ясна стратегия и ясно да се каже кои са веществата, които, ни, които нарушават нашите ендокринни функции. И сега ЕСТА трябва да изготви доклад. Защо този доклад? който е възложен от главна дирекция на потребителите, представителите на различните производители, на всички заинтересовани страни не участват, а вместо това комисията иска от ЕФСА да се занимае с този въпрос. Може ли комисията да обясни защо изведнъж се появява на сцената ЕФСА? Знаем, че тук интересите са твърде сложни и не може веднага да се приеме този доклад не може веднага да бъде прият. Тук става въпрос а, за целия отрасъл, но това, което е, което е необходимо тук е чисто технически подход. Госпожо Клас, вие казахте, че главна дирекция околна среда и всички, трябва, всички останали трябва да положат всички усилия, за да има ясна дефиниция. Защото един химикал който не е задължително отровен, може да се промени с промяна на температурата или при ниски концентрации може да има въздействие върху метаболизма. Понякога ние предла... прилагаме признака на предпазливост много на широко, но тук става дума за превенция тук става дума за намаляване на безплодието, на затластяването, на диабета, което може до някъде да е свързано с ниски дози, но от друга страна може да бъде свързано и с въздействието на коктейла. Така че трябва много спешно да се приложат някои конкретни стандарти по отношение на малките деца, бебетата, бременните жени. Спешно е, примерно, бременните жени да не стават обект на излагане на вещества, които могат да променят техните ендокринни показатели. Така че на европейско ниво е важно да се разбира въздействието от отделните продукти. И тук да вложим усилия, за да могат тези продукти да бъдат извадени от пазара. Така че необходими са ни технически умения, които да се вложат в изследването на този пазар. Благодаря. Ана Роспах за две минути. tak, Благодаря, господин председател. Съжалявам, нашият докладчик в Сянка не може да присъства и да участва в дебата, но ще кажа аз каква е, какво е становището на нашата група. Докладчика в Сянка счита, че докладът не е достатъчно балансиран и не отговаря на научните виждания в момента. Изключително важно е да определим какво води до а, нарушаване на ендокринните системи. А, дали това са вещества, които вредят на ендокринната система. В доклада е, се казва, че нямаме достатъчно информация по тази тема, но се стига до различни заключения, именно поради липсата на информация. Ние като група намираме тези заключения за тревожни, защото веществата би трябвало да се третират като опасни в случай, че нямаме информация, която да доказва противното. Но липсва достатъчно научна информация. Според нас най-добрият подход би бил да се използва а, анализ а, на база на доказателствата. Така че според нас трябва да се направят големи промени в доклада. Благодаря на Ана Роспах. Кристал Шайнемос. Ordføreren for, hvad jeg synes er en rigtig благодаря на докладчика за добрия доклад. Благодаря. Докладът е наистина добър и той а, върви наистина в най-добрата възможна посока, защото трябва да действаме веднага. Аз напълно подкрепам този подход. Казаното от Ана Розбах ми се струва странно. Няма спор, че има а, вещества, които вредят на ендокринната система. Това се знае. Трудното обаче е да се разбере какви са граничните стойности, от които нататъка започват да се появяват започва да се появява въздействието. Но като цяло докладът според мен е качествен. Мисля, че той може да стане още по-добър, като се поставят определени срокове, в които комисията да трябва да създаде стратегия. Мисля, че трябва да помислим дали да не се създаде център на познанието в на европейско ниво, който именно да изследва веществата, които влияят върху ендокринната система трябва да се опитаме да работим на ниво Европейски съюз. Именно за това Център на познанието би бил една добра идея. Но се надявам, че докладът няма да бъде разводнен в хода на работата. И аз искам да благодаря на ОСА за добрия доклад. Искам да отправя едно предупреждение във връзка с дебата в съвета. Ако се създаде нова категория възоснова на а, а, концентрацията на тези а, вещества, дебата ще се промени. Що се отнася до дефиницията, няма една единствена перфектна дефиниция относно такива увреждащи хормоналния баланс вещества. Дефиницията наистина е много комплексна. Освен това, смятам, че е много важно да не спрем до доклада по собствена инициатива, а да се вземат конкретни мерки за защита на потребителите. Човек си мисли, че е, се храни с, с здравословна салата, но си слага вътре и домати, и краставици, и а, е, маруля, а това са а, е, трите хранителни продукта, в които се съдържат най-много вещества, увреждащи хормоналния баланс, всякакви неприятни вещества, а човек си мисли, че се храни здравословно. Разбира се, не всички хора могат да си позволят е, да си купуват биопродукти и консумират пестициди. Трудно е да се намери консерва без бисфенол. Йолайнен има думата. И аз мисля, че Оса Вестлунд е написал много добър доклад имаше изслушване. Ако не се лъжа, бях единствения депутат, който присъстваше на това изслушване. Беше много интересно. Една част от експертите казва, че няма проблем и ситуацията е под пълен контрол. И друга група от експерти обаче, които задават въпроси нерешени и казват, че има нужда от още работа в областта на научните изследвания и в регулирането. Какво искаме сега ние да направи комисията? Първо искаме да се работи по дефиницията а, и въпросът е дали искаме освен тази дефиниция да се направи класификация в зависимост от тежестта на нарушенията, които се предизвикват. В а, параграф 4 а, искаме да се направи оценка на а, риска. Бих добавил на принципа на, а, на предпазливостта а, и на превенцията, т.е. да се направи оценка на риска не само при настъпили нарушения, а и преди това. В параграф 13 се споменава регламент РИЧ, за ограничаване на разпространението, забраната и а, замяната на тези вещества съгласно, а, съгласно РИЧ. Мисля, че доклада е добър и на основата на този доклад трябва да продължим нашата работа, а комисията да ни каже какво предстои от тук нататък. Благодаря много. Сега давам думата на представителя на комисията на Бьорн Ханзен. Благодаря, господин председател, и благодаря за възможността да кажа няколко думи от името на комисията за веществата, които смущават функционирането на ендокринната система и въпросът за ЕФСА. В момента правим преглед на стратегията си и Имаме намерение този преглед да приключи до края на годината или началото на следващата година. А, така ще видим доколко успешна е а, предишната стратегия. И така, на базата на този преглед на стратегията, в първата половина на годината, на следващата година, март или април. Идеята е да изготвим нова стратегия, която се основава на успеха на предишната и на опита от нея. Освен това искаме да направим предложение за дефиниция и критерии за определяне на веществата, които смущават ендокринния баланс. Така че целта ни е до март, април следващата година това да е на лице. В този ред на мисли през последните две години поработихме доста в две групи плюс научни работници усилията положени за веществата, които смущават хормоналния баланс и консултацията с гражданите достигна своята кулминация по средата на годината. Заключенията бяха много подобни на това, което се споменава в увода към доклада от е, уважавания депутат е, госпожа Вестланд. В е, хода на много години сме събрали много информация и виждаме, че сега е момента и е възможно вече да се премине от базисната наука към конкретните заключения. И като последно ще кажа няколко думи за участието на ЕФСА. Много благодарни сме, че имаме възможност да изясним нещо, което би могло да се разглежда като дублиране на усилията. Това обаче не е за нашето намерение и ние не го разглеждаме по този начин. До сега комисията работеше с главна дирекция околна среда по въпроса за хормоналните е, смущения и действията, които комисията предприе, като се обърна към ЕФСА за конкретни заключения по отношение на хормоналните нарушения са в рамките на правомощията на ЕФСА. Ние имаме и правното задължение, колегите от главна дирекция Санко има задължението да се обръща към ЕФСА, когато прави законодателни предложения. Така че Следващата година предстои законодателно предложение за пестицидите. Именно в контекста на изпълнението на това задължение ние се консултирахме с ЕФСА. Но а, в никакъв случай а, това не е а, дублиране на дейностите и колегите от главна дирекция Санко не работиха по тази тема. Благодаря, господин Хансен. Накрая давам думата на докладчика. Благодаря за всички коментари. Сега нямаме време да се спра на всички, е, но се надявам да е, имаме възможност и друг път да говорим. Мисля, че трябва да останем колкото може по-близо до достиженията на науката. Две неща искам да кажа. В доклада има две е, тирета, които касаят достиженията на науката в тази област. Има редица критерии. Мисля, че няма нужда да бъдем толкова експлицитни, просто трябва да зададем посоката. Мисля, че трябва да знаем какво се знае в научния свят за тези вещества. Накрая ще кажа, че нещата не са нови нито за парламента, нито за Европейския съюз. Дискусията се води от десетилетия, а още нищо не сме направили. Като се изключи въпроса за бисфенола в бибероните. Крайно време е да направим нещо и да поемем отговорността, защото трябва да следваме развитието на обществото. Обществото се развива и ние трябва да бъдем в състояние да заменим опасните вещества с по-малко опасни. Което означава, че е, е крайно време да забраним вредните вещества. Председателя, благодаря. С това дебата приключи. Крайен срок за внасяне на измененията е 16 ноември. На 18 декември ще гласуваме. В комисията най-вероятно през април ще бъде гласуването на пленарно заседание. Благодаря ви за дебата. Ще се видим утре в 10 часа за гласуването. Първо ще е, гласуваме доклада Шнелхарт. Благодаря ви, приятна почивка.